Уважаеми дами и господа, Уважаеми дами и господа, добре дошли на първото ни заседание през новата 2009 година. Желая ви и аз, а и от името на целия секретариат и ръководството всичко най-добро. Някой от вас вече поздравихме лично. Желаем всичко най-добро и на преводачите, които са така добри всеки път да ни превеждат всичко най-добро и на нашите асистенти, които правят възможна нашата работа. Честита нова година на всички! Получили сте дневния ред. Имате ли възражения? Ако нямате, преминавам към първия, първата точка – в дневния ред има една промяна. Господин Деблазио помоли докладът му за финансовите интереси на Съюза да бъде отложен – това щеше да е точка 7 в първоначалния дневен ред. По този доклад ще говорим на 17 февруари на нашето заседание, т.е. гласуването ще бъде на мартенското заседание на нашата комисия. За това пък точка 15, а именно презентацията на господин Кала за така наречения допустим риск от грешка. Ще разгледаме този доклад непосредствено след разговора с комисаря Фигел. Ако нямате възражения, Смятаме дневния ред за прият. С протокола постъпваме както винаги. Сами можете да го проверите, що се отнася до състава на комисията, искам да кажа, че господин Хуан Андрес Наранхо Ескобар, господин Даниел Кашпари, е, ще замести господин Даниел Кашпари като помощник член от името на НПЕД. Днес и утре заседанието ни се предава по интернет. И днес, и утре ние полека-лека свикнахме с това. А сега за комисията. Преди малко попитах представителя дали трябва да му честитим. Той каза да, господин Брайан Грей. Ние, пост, на, ние вече го обикнахме като наш сподвижник. Той ще бъде генерален директор на одитната служба. Честито! От 1 юни, от 1 юни, нали така? От 1 юни. И също времено до сегашния вътрешен аудитор Валтер Дефар ще заеме мястото на генерален директор в генерална дирекция таксот, също считано от 1 юни тази година. Kann ich damit diesen Tagesordnungspunkt abschließen? Мога ли да приключа с тази точка от дневния ред? Благодаря ви. Преминаваме към точка четвърта. Тук става дума за освобождаването от отговорност на комисията във връзка с изпълнението на бюджета за 2007 година. Въпросите, на които се спираме с обучение, култура, младеж и образование. Ресорният комисар е господин Ян Фигел и както сме се оговорили, първо на него. Първо ще дам думата на господин Левисон, член на Европейската сметна палата. Благодаря, господин председател. Искам да ви представя девета глава от доклада, свързан с финансовата година 2007 въведената глава 9 се занимава с разходите за образование и гражданство. Като въвеждаме такава глава 4, ние в Сметната палата искахме да отразим промените, тъй като сега се занимаваме единствено с бюджетиране около дейности. Дейностите, които в момента са включени в тази девета глава, са култура, образование, комуникации, свобода, сигурност и правосъдие. Ангажираните средства са 188 милиона и плащаните са 453. Прилагането на бюджета и неговото изпълнение, с изключение на комуникациите, са различни от предходните години поради въвеждането на многогодишните програми в контекста на финансовата рамка 2007-2013. Това прилагане беше съпъствано от една промяна в вътрешната структура на контрола, която даде по-голяма отговорност на държавите членки, като изискваше от националните органи да направят свои декларации за гаранция, що се отнася до финансовото управление на разходите в държавите членки. Нашите одитни процедури се състоят с материално тестване на 150 плащани и една оценка на надзорните и контролни системи, които прилага Европейската комисия. Подбраните 150 транзакции покриват 95 авансови плащания, 55 средносрочни или крайни заключителни плащания. Палатата установи, че 21% от всички плащания а, имат грешки. Една или повече. При средносрочните и заключителните имаше повече грешки, отколкото при авансовите плащания. По-голямата част от грешките, които откри съда, са свързани най-вече с проблеми по отношение на възможност за признаване на разходи или пък неадекватна документация по искането за плащане. Що се отнася до оценката на надзорната и контролна система, палатата направи една оценка за това как комисията е прилагала нововведената система на предварителни декларации за гаранция, които са свързани с националните агенции във всяка държава членка. Когато ние правим, извинете, когато комисията прави оценка на тези декларации, тя може или да приеме тези декларации, да приеме условията, или пък да отхвърли декларациите. Що се отнася до приемане при определени условия, комисията може да реши да вземе предварителни е, предпазни мерки. Но това, което установихме при програмата за учене през целия живот е свързано с слабости при декларирането, особено в предварителното деклариране. Националните органи е, използват различни бази при техните гаранции, особено що се отнася до процедурите на тези органи, което пък води до различия на е, при различната надежност на отделните декларации. На второ място, оценката на комисията е ограничена до един общ преглед на системите и контролите в документален порядък, докато това какво се случва на място в държавите членки не е верифицирано от комисията. Комисията освен това е приела всички декларации при определени условия. А, тези условия са 329, що се отнася до 39-те агенции и варират между 3 и 13 на всяка една от агенциите. Макар, че част от тези условия са свързани с вътрешни а, с, характеристики за вътрешен контрол, които са свързани с разпределението на задълженията, установяването на вътрешна, вътрешен одит и оперирането на финансовата система, Комисията не е използвала никакви предпазни мерки. Освен това, палатата установи, че няма последващи действия по действия за поправка или коригиране. Съответните крайни срокове не са спазени и 240 условия би трябвало да бъдат приложени до края на 2007, а не бяха. На четвърто място, част от критериите, използвани на комисията, що се отнася до процедурата за оценка, не са адекватно определени, което остава известна несигурност за това какво означава, например, завършване на процеса на оценка и кои предпазни мерки трябва да бъдат предприяти. Слабостите, които току-що изборих, намаляват като че ли цялата стойност на тази процедура за предварително подаване декларации като елемент на системата за надзор и контрол. Но изготвянето на системата, освен това, включва и мониторингови посещения в държавите членки, както и последващи декларации за гаранция. Палатата счита, че една такава система, ако тя бъде прилагана по правилен начин, може да служи за една добра основа за гаранции в бъдеще. Благодаря. Така, продължавам нататък. Що се отнася до, след, до втория европейски фонд за бежанците, ние направихме оценка за предварителната система на национален надзор и контрол. Първо установихме, че има недостатъци, що се отнася до определенията на отделните управленски контролни процедури в държавите членки. И на второ място комисията е била само в 10 държави членки, за да извърши мониторинг и тези посещения не са били в срок – който е 12-месечен, и последващата процедура за мониторинг на напредъка би трябвало да бъде по-систематична в отделните държави членки. Що се отнася до разходите за комуникации, Предварителните проверки на комисията са ключов елемент на контролната система. Палатата установи обаче 7 от 12-те грешки, които бяха открити, биха могли да бъдат идентифицирани от самата комисия, ако тази процедура бе извършена надлежна. Нека да сега да резюмирам. Първо, плащанията, които са направени в глава образование и граждански права, са свързани с наистина голям брой грешки и нередности а, тези грешки са в контекста на една сложна правна рамка с а, критерии, които понякога са неясни. Надзорните проверки, извършени от Комисията по отношение на култура и образование и а, втория фонд за бежанците, не са частично ефикасни не е ефикасна системата за предварителни проверки на, по отношение на комуникацията. Затова ние препоръчваме да се подобри оценката на надзорните контролни системи в държавите членки, що се отнася до програмата за учене през целия живот и фонда, Европейски фонд за беженците, като се увеличат мониторинговите посещения в държавите членки. На второ място препоръчваме да се подобри качеството на предварителните проверки, които се провеждат по отношение на кому... разходите за комуникация, посредством адекватни контролни списъци, които да се използват постоянно постоянно. Ако комисията приложи всички тези подобрения, това би могло да доведе до по-голяма ефикасност на надзорните и контролни системи и не на последно място, що се отнася до, комисия, до, извинете, до програмата за учене през целия живот, а пък комисията би трябвало да засили управлението на а, разходите, що се отнася до образование и гражданство. Благодаря ви за внимание. Dankeschön, Herr Levison. Wir благодаря, господин Левисон. Ще постъпим както се бяхме договорили. След този ваш увод, комисарят Фигел има думата. distinguished members of parliament, I also would like to, to uh, uh, respond to your introductory greeting of the success in the new year. Uh,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 цифри от доклада за 2007 година. Ние имахме възможност да се срещнем в Люксембург миналата година и бих искал да кажа, че вече започнахме работа на базата на направените препоръки. 2007 бе година на съществени промени. На първо място, защото има нова правна рамка с ново поколение програми за периода 2007-2013. Ние въведохме нова рамка за контрол по прилагането на тези програми. Що се отнася до а, програмите, които се а, формулират тази област, ние следвахме препоръките на Сметната палата, не само от предишното заседание, но от а, други, относно програмите за действие, упростяване на а, ролите, а, също превръщането на програмите в по-лесни за прилагане, а, използването на подхода за единен одит. Знаете, че има стотици а, хиляди ползватели, например в области като младеж, еразмус, които са толкова важни за хората на Европа. Предвид на подхода за единен одит, ние въведохме декларации преди въвеждането и след изпълнението на програмите от страна на държавите членки. Това е за първ път и ние считаме, че това партньорство при споделянето на отговорност е нов допълнителен елемент в системата за контрол. Тези допълнителни декларации засилват допълнително системите ни за контрол, които съдържат много елементи, свързани с процесите. Извършват се, например, е, одити на системите на националните агенции, посещения е, на място, информационни е, срещи, указания се издават и прочие. Тази а, система, по наше мнение, беше частично успешна. Както чухме, ако добре се прилага тази система, тя може да гарантира а, достатъчно сигурност, а, че информацията, която се подава, е вярна. И надявам се да продължим е, в същата посока и в бъдеще. Три от четирите проверени от палатата системи бяха намерени за удачни, те са отбелязани с зелено. Ефективните вътрешни контролни системи са екс-анте проверките и експост проверките и одитите. Единствената област, четвъртата област, която се счита, че не е не е засегната от декларацията за а, надежност а, на сметките. Искам да подчертая, че ние гледаме сериозно на препоръките на палатата и вече сме предприели през 2008 някои действия, които да доведат до коригиране на констатираните пропуски. На първо място за засилване на надежността на контрола, извършен от националните органи, обикновено това са министерствата, Генерална дирекция образование и култура излезе с по-точни указания за годишните декларации. Освен това, организирахме конкретни срещи с националните а, органи през март и ноември на миналата година. Относно посещенията на място, ние организирахме 33 такива посещения за мониторинг през последната година. Те бяха осъществени до края на 2008 година и обхващат почти половината от националните агенции. Тоест, е, това са доста конкретни постижения. Също бяха извършени 8 национални одити. Системите за надзор бяха стартирани. На трето място засилване на последващите действия за коригиращи мерки. Беше извършена категоризация и се прилага рейтинг на базата на годишните декларации, включително допълнителните квалификации, но няма такива, които да са блокиращи за сега или до 2009, така че се надяваме, че бързо ще преминем напред и ще финализираме всичко свързано с откритите квалификации. На следващо място връзката между рейтинга и принципа за предпазни мерки. Има ясно установена връзка между категоризацията. И така на базата на започнатото през 2008 системите за надзор и контрол се очаква да бъдат в пълно действие след като изцяло се приложи системата, новата система за контрол и надзор. Ще намерите много повече по-подробни отговори в писменият документ. Ние очакваме да продължим добрата работа и в бъдеще с вашата комисия. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Фигел. Сега така да се каже, започваме дискусията с нашия главен докладчик, на когото веднага даваме думата. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря, да честитя на господин Грей, защото вътрешният одит за нас е нещо изключително важно. Аз много се радвам, че толкова квалифициран човек ще заеме тази важна длъжност. Господин комисар, добре дошъл в нашата комисия. Благодаря за писменото ви становище и отговорите на множеството въпроси, които ви поставиха европейските депутати. Благодаря ви и за тези първи разяснения. Може би е малко извън темата, но искам да а, пожелая всичко най-добро и на държавата, чието представител сте вие и да честитя встъпването в еврозоната. Благодаря, господин Левисон, и за вашите обяснения. Първият ми въпрос, господин комисар, е свързан с механизмите, на а, провеждане, на осъществяване, които сега са централизирани, защото бюджета, за който вие отговаряте, ще бъде отправлявано вече централно, пряко или чрез национални агенции, или пряко чрез комисията, или чрез а, регулаторни агенции по каква, поради какви причини се взе решение да има такива различни модели на управление. Нещо, което е много сложно за гражданите. Те не могат да го разберат. Кои са предимствата на съществуването на национални агенции в сравнение с изпълнителна агенция или регулаторна агенция? И веднага свързвам с това втория си въпрос. Той е към господин Левисон.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 плащания, т.е. 150 проверени досиета. Достатъчно ли е това за сметната палата, като отнесем това число към общия брой? 150 случая достатъчни ли са с оглед на големия брой плащания? Можем ли да добием представа от този брой? Uh, Благодаря. Мисля, че колегата започна с отговора преди малко. Разбира се, че системата е сложна, но много искаме нашите програми да бъдат близо до гражданите. Стотици хиляди използват програмите или за образование, или за гражданство. Радваме се, че този парламент ни подкрепя да направим повече и в количествен и в качествен план, за да можем да позволим на хората да се движат и това движение да стане част от образователната система, както и от подготовката за професионален живот. Под 4% от е, студентите се възползват от програмата Еразмус и наистина това е много малък процент Целта ни е да бъдем близо до нашите потребители. Бяха направени национални агенции, особено за две е, от програмите. Едната програма е програмата за учене през целия живот, преди се наричаше Сократ, а пък втората е програмата Младеща в действие. Това са агенции 1 плюс 1 обикновено. В някои държави е по-сложно положението, тъй че имаме повече от 70 агенции, тъй като в определени държави има по две. Сътрудничеството е много добро. Имаме контролна рамка. Доверието към програмите расте. Казвам, че те се радват на подкрепа, защото това са добри програми и те са част от политическия отговор за бъдещето на Европа. Онези, които познават Европа, могат да се идентифицират с нея и затова трябва да дадем на хората възможност да разберат нашите политики да участват в тях. Ефективността е много важна, особено, що се отнася до дребните видове безвъзмезна, помощ Хиляди хора използват а, обикновените ни схеми за кандидатстване и за участие. Ето за това прехвърлихме част от действията към националните агенции. Създаде се една изпълнителна агенция, например, от а, извинете, с общо институционално решение. Тази агенция е тук в Брюксел и с нея прилагаме част от действията по един децентрализиран начин. По този начин се намаляват разходите и определените програми и дейности да са по-близо до хората. Организират се комуникацията, както и документите е, и техния превод на съответните държави членки. Много е важно да работи такава мрежа в образованието и културата. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви много, но бих искал да чуя и отговора на Сметната палата за броя плаща. Благодаря. Аз съм убеден, че за нашите цели 150 операции са достатъчно. Това, което правим, е, че гледаме плащанията на първо място и за това мисля, че 150 са достатъчни. Мисля, че това е в съответствие с международните аудиторски стандарти. Разбира се, винаги може да се направи извадка и по друг начин, както беше подчертано в някои от писмените коментари от комисаря Фигел. Въпросите, които бяха поставени от господина Оди, показва, че е възможно и да има и друг начин, но мисля, че ние правим нещата както трябва. Всъщност съм доста убеден, че това е така. Нашият експерт, господин Бодичи, който а, отговаря по тези въпроси, може би има нещо да допълни. Благодаря, господин председателю. Разбира се, винаги е по-добре да имаме по-големи извадки, но ние сме убедени, че процента на грешките е между 2 и 5. Това ни дава достатъчно уверения. Затова аз считам, че на базата на нашия подход и на модела можем да четем това за адекватно. С всяка изминала година ние получаваме по този начин последователни сравними резултати. Доколкото ми е известно, комисията не е съгласна с този резултат, поне от това, което съм чул. И че комисията иска да подобри системите, за да се достигне до нужното ниво на резултати, и да се снижи процента на грешките. Благодаря ви. Ако мога да кажа нещо по този въпрос, казва комисаря Фигел. От името на комисията искам да кажа, че в доклада на Сметната палата се вижда посланието, когато сравняваме цифрите, установяваме, че има процент на грешки, както господин Левенсън и господин Бониче вече споменаха, но дори при тези цифри можем да видим, че почти 80% от разходите са в правомощията на Генерална дирекция едва 13% е по наши е, изчисления. В други области има 23%, в комуникациите 29%. И така най-многото средства от бюджета са тук и ние можем да твърдим, че потенциално от сериозни грешки от генералната ни дирекция е най-нисък. Сега ние се фокусираме върху едно по една по-широка оценка, а не само за окончателните плащания. Например, когато разглеждаме най-важната част от нашите действия, които се организират от националните агенции, бихме могли да кажем, че съгласно доклада за дейността за 2007, който беше публикуван, нивото на грешки в тази сфера е по-низко от половин процентни пункта, 0,45 по-точно, по контрола, свързани с децентрализираните дейности на националните агенции. Разбира се, използвате различни методологии, които водят и до окончателните резултати. Тези, този процент на грешки показва колко е, е риска за максималните средства. И виждаме, че по този начин значително е намален риска за паричните средства, за които става дума. Не съм съгласен, че това представлява максимума от средства, които са под риска. Ние правим оценка на най-вероятните грешки, което е между 2 и 5%, както споменахме, така че трябва да видим доказателства, че това е максимума. Ние също забелязахме, че има подобрения в сравнение с предходните години в тази област. Това е плюс, но на сегашния етап сега грешките са между 2 до 5%. Благодаря ви. Господин комисар, колко плащания а, вие наблюдавате в рамките на своята компетентност? Общо за колко плащания отговаряте? Тези цифри са част от доклада. Environ, yeah, yeah. Five... Между 5 и 6 хиляди е отговорът, който мога да дам на вашия въпрос. Защото ако погледнем доклада на Сметната палата, ще видим, че оставаме с впечатлението, че 21 че се явява грешка в размер на 21%, ако разбирам правилно, а това е доста височко. Така че се питам дали извадка от 150 плащания при общ брой, при обща сума от милиарди са, е достатъчна, за да отстраним а, сегашните пропуски. Знаете, това е информация, която се чете от много граждани, а в рамките на освобождаването от отговорност, което ние трябва да извършим, това все пак трябва да се а, смята за важен технически въпрос. Значи, доколкото разбирам, това е размер над 2 и под 5%, но що се отнася до процента на грешката, когато той е толкова висок, е важно каква е извадката. Благодаря, съм председател. Както вече каза и господин Боличио и, извинете, професор Боничи, ние сме убедени, че сме прави, че в крайна сметка правилно сме изчислили процента на грешките между 2 и 5%. процента. Разбира се, че може да ги изчислите и под половин процент, ако искате така да го направите, така ще излезе и сметката, но ние всъщност показваме каква метода използваме. От друга страна бих могъл да кажа, че два трета от нашата извадка са операции свързани с предварителни плащания и ако в бъдеще включим повече междинни и заключителни плащания в своята извадка, то тогава може да се окаже, че процента на грешката е малко по-висок. Но, както бе казано вече от другите колеги, всичко зависи от това колко ресурси отиват в тази дейност също се отнася и за сметната палата. Но когато описваме своя одит, извършваме описание на грешките, които сме открили в различните сфери и мисля, че е съвсем открито показваме как сме стигнали до своите резултати и можем да ги защитим. И те отговарят на международните стандарти за аудит. Благодаря. I, I... Господин председател, наистина споделям част от нещата, които господин Оли спомена, защото ако говорим чисто технически, говорим за цифри, но в крайна сметка посланието е политическо. Ако се направи една малка извадка, а след това се правят заключение за общи големи теми, то тогава екстраполацията е доста деликатна и означава, че не всички проблеми в системата могат да бъдат посочени и да бъдат да се твърди, че те са заразени с грешки. Приветствам казаното от господин Левисън. то бе, че трябва да се работи в по-тясно сътрудничество, за да може да обменим методологията си и методите си за дълбинна оценка, като включваме различни видове плащания. Затова Европейската комисия е готова да работи в все по-тясно сътрудничество в, от тук насетне с, с палатата, за да има по-сходни прогнози. Дали това е свързано с нивото на грешките, дали е свързано с надежността и заобщо гаранциите за функционирането на нашата система. Почертавам казаното на господин Оди, защото това беше много важно послание за нашите граждани. Тези програми са най-близо до гражданите, ако сравним всички сфери на политиките на Европейския съюз. И гражданите трябва наистина да вярват, че тези програми са за тях, те са добри, могат и трябва да бъдат подобрявани. И това е основната ни цел през тези 7 години, особено през тях, разбира се, защото говорим за ново поколение програми. Имаше много упростяване, вместо споразумения, имаме решение за безвъзмезна помощ, по-кратки периоди за вземане на решения и намаряване на изчакването, което преди като че ли беше по-дълго като период. Има страшно много моменти в програмите сега, които правят тези програми много по-лесни за ползване. Благодаря, господин комисар. Благодаря, господин Левинсон, за този отговор. А сега бих искал да ви попитам какво смятате за работата в държавите членки. За нас като комисията е много важно да имаме мнение относно ролята на държавите членки. Вие, господин комисар, как виждате нещата. Първо говоря за декларацията за достоверността и точността на отчетите, декларацията, която се подава в последствие, каква е ролята на държавите членки, как работи системата и как смятате органите на държавите членки участват ли във вашата контролна система и ако те участват достатъчно, имате ли чувството, че това участие може да доведе до намаляване на процента на грешката и ако да, това това добре ли е за държавите членки? Не е ли добре декларациите за достоверност и точност да бъдат по-обобщени в рамките на освобождаването? Мисля, че точно това трябва да постигнем по-тясно сътрудничество, общи отговорности, когато се занимаваме с европейски политики и програми. Когато възникна тази идея, като че ли имаше известно нежелание, а в някои случаи дори бих казал много остри дебати за това, защо е нужно това, дали изобщо е нужно. Не искам да се връщам 2-3 години назад, разбира се, особено що се отнася до 2007 година и случилото се тогава, но това приключи. Постигнахме съгласие в крайна сметка за принципите. След това решихме какви ще бъдат модалностите, а пък това означава, че има гъвкавост в системата. Нямаме един общ модел, който да бъде налаган на всички. Напротив, могат да се използват вътрешните модели за одит. Те биват вътрешен, външен одит. Но така или иначе всички държави сега работят с нас. Миналата година два пъти заседавахме с цел да постигнем съгласие по по детайлни указания. Заседанията бяха през март и през ноември. И така системата работи и като че ли има повече доверие помежду ни, което е много полезно. Това допринася и към философията за единния одит. Имате комисията като надзорен орган, след това държавите членки като вторичен, а пък вървичния е самите институции по места и най-вече агенциите. Нямам критики или по отношение на държавите членки. Имаше някои по-забавени отговори, свързани с кандидатстването или с последващите декларации, но ги получихме. Този встъпителен период доведе и до много полуки, но доведе и до промени и политически, и институционално. Мисля, че сега много повече вярваме в надежността и прилагането на тези програми. Не ми се иска, разбира се, да узурпирам думата, но ако сравня предишните пет години с предишната комисия и настоящата, мисля, че Лисабонската стратегия преди беше добре, що се отнася до партньорството, но не се прилагаше добре. А сега имаме по-ясно партньорство, повече заделени ресурси, по-ясни бюджетни приоритети и споделена отговорност за прилагането и в европейски план, и в национален. Благодаря. Мерси, комисар. Много ви благодаря, господин комисар. Благодаря ви за всичко изложено, което беше доста положително, но ако сравним казаното от вас с становището на независимата сметна палата, тя би трябвало да е по-строга. Процесите на оценка на одитите екс-анте водят до извода, че те са ограничено надежни, докато при одита се изисква висока степен на надежност. Какво според вас трябва да направим? Какви конкретни стъпки да предприемем по отношение на държавите членки, особено що се отнася до годишното освобождаване от отговорност за тази година и за следващите години, защото ние като Европейски парламент имаме контакти с националните парламенти и нашата задача е да оказваме контрол върху изпълнителните органи, а националните парламенти пък контролират националните изпълнителни органи. Как според вас системата ще заработи правилно, така че да се гарантира висока степен на надежност? Е, Господин Оди, аз мисля, че това е процес. Първо трябва да започнем, трябва да се договорим по основната философия, както и по начина, по който ще си разпределим ролите. Ние го направихме. Първата година е началото. През втората година ние постигнахме по-плавно функциониране на системата. Бих желал такова ниво на доверие и сътрудничество да се постигне в други политически области, където се изразходват повече средства а именно между Европейската комисия, националното ниво, става дума да речем за структурните фондове. Ние се нуждаем от това, за да има доверие към това, което се прави на европейско ниво, тъй като ние договаряме политики, бюджети, които се реализират държавите членки. Това, върху което работим сега, са последващите декларации. Ние вече предприехме някои действия Генералният директор вече изпрати някои допълнителни писма до държавите членки и а, в тях се иска а, своевременен отговор. Сега в комисията скоро ще бъде направена пълна оценка и считам, че през бъдещите години, за бъдещите доклади, можем да очакваме, че ще има значителни подобрения. Лично аз съм удовлетворен, че първата година беше добро начало и че всички страни, без особени разлики, осъзнаха важността и договориха принципите, които са заложени в основните насоки, които се прилагат сега в системата. В политическия смисъл това беше задължително да се направи. Благодаря следващият оратор. Мисля, че вече в отчета ми казах, че комисията е на прав път, но комисията трябва да приложи препоръките ни. Действително много вече е направено и се радвам да чуя всичко това. Но разбира се, в Сметната палата работят най-вече аудитори, които трябва да правят одити, така че ние трябва да направим такива, за да видим как вървят нещата и се надяваме те да вървят добре. Благодаря ви. Ако ми позволите, ще бъда съвсем кратък. Тези годишни декларации за достоверността и точността, които се е, по дават експост за 2007, трябва да бъдат подадени от 30 април тази година. Господин е, комисар, смятате ли, че тези експост пост декларации ще имат влияние върху декларацията за 2008 година? Вече споменах, че ние сме ги получили своевременно, повечето от тях всъщност. Е, някои са се забавили, затова ние поискахме разумно отношение от държавите членки и сега ние финализираме анализа, така че към края на месеца ще сме готови с информация за 27-те държави членки. Ще имаме пълната мозайка. Аз съм удовлетворен от постигнатия напредък през 2007 след стартирането на новите програми и на новата система, но действително трябва да подобрим тези системи допълнително. Ситуациите в различните страни са различни. Става дума за действително една пъстра мозайка, Необходимо е, може би, да се направи повече в някои от страните, но няма проблематични страни или агенции, които да бъдат посочени. Ние посочихме, че има някои а, решения, които а, могат да бъдат а, взети а, за оказване на допълнителен натиск, но за сега това не го правим. Мисля, че с този общ подход и с единната система за аудитиране нещата могат да се подобрят допълнително. Сметната палата активно контактува с комисията по всички тези въпроси, така че се надявам, че ще можем бързо да подобрим цялостната система. Поне такова е моето разбиране. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. В такъв случай, нека да попитам съвсем накратко и нещо за голямата разлика, ножицата между годишния доклад на Генералната дирекция и мнението на Сметната палата. Uh, може би госпожа генералния директор, ако иска нещо да добави, може да се включи след мен, но аз сега мога да кажа, че Имаше известни съмнения дали е навременно да се излезе с резерви по доклада или изпълнението от 2007 година. Но и ние, и госпожата генералния директор бяхме прави, че не го направихме. И практиката доказа тази откритост. От една страна има рискове, има слабости, а от друга страна имаше подобрение на процеса. Много практически стъпки бяха предприяти в правилната посока. И за това мисля, че всички тези слабости не доведаха до задължението да се заобявят резерви, а да се помисли. Тя не го направи. Дали чисто политически съм съгласен, че това е правилното решение? Да, Риска беше, че може да се забави общото прилагане и изпълнение на програмите, които са много популярни и близки до гражданите. Имаше и други рискове. Ако има забавяне при националните агенции, то те са много по места и нещата могат общо да се забавят общо преценихме, че вярно сме подходили и потвърждавам, че това бе правилният подход, а резултатите го доказват. Особено, що се отнася до това колко разумно е поступила госпожа генералния директор ако искате да кажете нещо, каза комисария Фигел. Искам само да ви припомня, че може да се вземе думата да от някои от служителите, ако считат, е, че е необходимо и вие считате, разбира се, че това би било полезно. Имате думата. Благодаря, господин председател. Само едно-две неща трябва да коригирам. В предходните две години Имах резерви към националните агенции. Тази година не го направих. Комисарят вече ви обясни защо. Защото системата е добра. Имаме система, която ни дава възможност да нямаме резерва тъй като има разумен начин на гарантиране на надежността на декларациите. Там, където има разлика в тълкуванията и е приложението на системата за 2007 година. Имаме едни принципи, постепенно те започнаха да се прилагат от 2007 година, някои корекции бяха направени през 2008 година, както вече каза комисарят. И всичко това укрепва доверието ни в системата и контрола върху нея, които ни гарантират достатъчно сигурност. За разлика от сметната палата, ще кажа, че приложението на системата през 2007 година беше такова, че да ни дава възможност за висока степен на гаранции на сигурност. И господин Левисон го каза. Мисля, че това е тънкият нюанс в нашите мнения. Благодаря ви. Господин комисар, може би ще кажете две думи и за предимствата на изпълнителната агенция, създадена от комисията в сравнение с предишната система. Това са тези бюра за техническа помощ. Мисля, че предишната система е част вече от историята. Там имаше известни въпроси по отношение на определени слабости и учредяването на изпълнителната агенция за образование, култура и аудиовизуална политика в Брюксел беше едно общо институционално решение, което взехме, с което искахме да прехвърлим част от рутинната работа и комуникациите, както и информацията и свързването с клиентите, с ползвателите, с организациите на една агенция. С тригодишното си съществуване с свой директор, с надзора, извършвано от три е, генерални дирекции, доказаха, макар че скъпи трябва да кажа, че три години е един скромен период, но със своето съществуване през тези три години е, тя доказа, че може да извършва практическа работа. Евродепутати посетиха агенцията което е част от е, институционалното сътрудничество помежду ни. Та накратко, над 22% от е, бюджета за образование и култура минава през тази агенция. Жил Пагасхар е директор. В сравнение с е, разходите, когато те се управляваха от генералната дирекция, около 25% представляват, представлява ефикасността, която е постигната, което пък от своя страна значи, че има значителен финансов аспект във всичко това, както и интензивна работа с всички заинтересовани. По този начин генералните дирекции могат да се фокусират повече върху политиките, върху приоритетите в тези политики, върху централизираните дейности или по-големите мероприятия и събития, което отговаря на философията, споделена и от парламента, относно значимостта на такива агенции в Европейския съюз. Ако считате, колега, че може да вземете думата, заповядайте. Euh, да, може би все пак трябва да добавя нещо за финансовите преимущества, споменати от господин комисаря. Смятам, че действията на агенцията се съсредоточават в три фокуса – укрепване, прозрачност и отговорност тогава, когато става въпрос за частни клиенти. На... Освен това, разбира се, добрият вътрешен контрол и доброто приложение на бюджета са много важни. Друг аспект е, че когато се когато става въпрос за субсидии, те се наблюдават много внимателно. Има партньорства, има фиксирани суми, все неща, които са познати от миналото и се подкрепят от Сметната палата, защото те водят до упростяване на процедурите. Освен това, за нас е най-важно крайните ползватели наистина да получат истинска полза. Това се взема предвид при оценката на първите три години от дейността на агенциите, а, вижда се, че публичната агенция, за разлика от частната, върши по-добра работа, програмите се наблюдават по-добре и резултатите са по-добри. Благодаря за този отговор, за всички тези отговори. Много ясни бяха те, господин комисар. А сега Искам да засегна още един въпрос преди да приключим. Искам да ви попитам какво е мнението ви за екс-анте декларациите, които бяха въведени тези декларации в последствие с, с формиране на провизии в а, размер на, 3, е, на 329 места. А вие казахте, че е, а вие казахте, че ще приложите тези превентивни мерки, които не приложихте. Защо стана така? Защо не се формираха резерви? Uh, Ние говорим тук за квалификация. Има няколко категории такива квалификации от критични, много важни, важни препоръки. Вие казахте общата цифра. В някои случаи става дума за 3, в други случаи за 13. Така че ситуацията е различна в различните агенции. Но в края на 2008 година никой от тези ситуации не бяха толкова сериозни, че да кажем, че трябва да преустановим дейности, да спрем финансиране или помощи. Така че ние работим по тези квалификации, за да се подобри положението в агенциите. В рамките на годината проведохме 33 посещения за наблюдение в агенциите, т.е. половината от тях вече са посетени през 2009, ще бъдат посетени останалите. Одитите се организират и се установява, че положението е много по-добро, отколкото в миналото. Относно резервите, ние имахме няколко решения, свързани с преустановяване на изплащането на средства или на дейности в някои от държавите членки. Трябваше да трансформираме старата в новата система и не беше толкова лесно навсякъде да се обясни, да се стигне до съгласие, така както вече са постигнати такива съгласия сега между комисията и децентрализираните органи. Министерствата, които са наши партньори в държавите членки, споделят е, отговорността и това вече е на лице. В резултат на много конкретна ежедневна работа с агенциите, с е, министерствата, ние не подписахме споразумения с е, тези агенции, преди да се уверим, че мерките, които са предприяти, се прилагат сериозно и че не съществуват сериозни проблеми с доверието или професионалността, които да пречат на сключването на такива споразумерия. Така че нещата не са приключили. Това е един постоянен процес на наблюдение, на оценка, на контрол, но сега вече системата действа на базата на тези взаимни споразумения и има съществена промяна в сравнение с предишните години и програми и финансови регламенти. Благодаря. И съвсем накрая. Бихте ли споделили общото си мнение, защото в момента се намираме на финалната отсечка. До края на месеца докладът ще бъде преведен. Доколкото чуваме, вие смятате, че системата се е доразвила, но все пак има недостатъци, така че какво е становището ви по отношение на качеството, за да можем да извършим освобождаването? Е, Бих искал да кажа, че аз приключих запитаните ми думи в съответствие с казаното от Сметната палата, тъй като много от препоръките вече са изпълнени и основната ни цел е системата за контрол и наблюдение да бъде напълно ефективна Действията са предприяти. Има и други, които предстои да бъдат предприяти в началото на 2009, които превръщат системата в надежда, основа за предоставянето на гаранции за достоверност и точност в сферата на образованието и културата. Това е важно не само в политически смисъл, но и в финансов план, тъй като става дума за повече от милиарда евро годишно. Бихме искали всичко това да бъде в пълно съответствие с финансовия регламент и с правната рамка. Можете да сравните цифрите от разчетите и от отклада. Виждаме, че има 15% ГАЕК, комуникации 30%. И така, приноса на Генерална дирекция образование и култура ЕАК е значително положителна. Т.е. преминаваме от червен все по-към зелената част. Екса анте гаранциите от държавите членки показват, че Системата работи добре, партньорите работят съвместно и можем да очакваме допълнителни подобрения в доклада за освобождаване от отговорност през 2000, за 2008. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Благодаря на докладчика, господин Либерацки. Благодаря ви, господин председател. Искам да задам въпрос във връзка с вече е, зададения въпрос от господин Оди. Говорихме за 20% грешка, говорихме за извадка от 150 платежни операции. Наистина ли е надежден, а, надеждна тази грешка допустима? Господин комисар, кажете ни как са подбирани пробите за извадката, така да се каже. Как е направен избора по ресори, по държави, защото все пак сме 27 държави членки, 150 случайни извадки, около 5 на държава се падат. Как, са, как е преценено да бъдат точно те? И на второ място, господин комисар, какво смятате, доколко са ефективни разходите? Дали всяко евро, което е похарчено, е вложено ефективно? Донесло ли е полза и ако да, тази тенденция стабилна ли е? Говоря за тенденцията на, за нарастващата полза изобщо каква е ефективността на средствата в областта, в която вие сте компетент. Благодаря. Um, I, I that, uh, is... Мисля, че първият uh, въпрос може би трябва да бъде насочен повече към сметната палата, а не към мен. Измерването на нивото на грешката е разработено, може би би могло да бъде подобрено като методология и тази работа ще продължи. По-важното според мен е как да се използват фондовете, така че да отговаряте на целите на програмата по един ефективен и ефикасен начин и абсолютно прозрачно. Считам, че това е обща задача пред нас. Това, което се е променило от наша гледна точка, т.е. от гледна точка на Европейската комисия, особено нашата генерална дирекция, е свързано с административните разходи по управлението на тези програми. Що се отнася от проценти, от 8,9 падна на 8,5, така че близо до близо 1% паднаха разходите. Част от това се дължи на вътрешната реформа в генералната дирекция а в друга част се дължи на постепенното въвеждане на в функции на изпълнителната агенция. Имаше много промени и в самите програми. Считам, че това е едно постоянно предизвикателство, постоянен апел към нас да използваме ефикасно бюджета. Особено, що се отнася до отделните граждани и отделните е, видове грантове или безвъзмезна помощ за мобилност. Смятам, че така се създава атмосфера на участие, на достъп е, до такива програми. И това мисля, че е, са пари, които се инвестират в бъдещето на Европа. Ако трябва да подчертая нещо, то е намаляването на оперативните разходи, намаляването на разходите за потребителите, особено допълнителните разходи. Например, преди имахме нужда от много по-дълги формуляри за кандидатстване. Те бяха доста по-сложни, а сега тяхното упростяване означава, че мобите за кандидатстване са доста по-кратки, използват се по-често цели суми, отколкото преди. Преди имаше един сложен начин за преценяване на възможността за участие, за правоучастие. Както казах и преди, вместо споразумения по простички проекти използваме просто решение за безвъзмезна помощ, т.е. не се налага двете страни да подписват, чисто и просто има решение на Европейската комисия. Голяма част от работата в момента се извършва електронно, т.е. посредством интернет. Може много бързо да седне пред компютъра ползвателя и да провери дали е, има право да участва и административно, и технически, и след това съответно се вземе решение, ако той подаде молба. С помощта и на Европейския парламент и положителното отношение на парламента също използваме процедурата по комитология. Всичко това говори за ефективна работа. Спестим ми пари, и време, пък и създаваме повече възможности за използването на европейски средства. Това е отговорът ми, а по оценката мисля, че палатата трябва да отговори. Благодаря, господин председателю. Мисля, че колегата вече спомена, че ние сме напълно убедени, че можем да докажем това, което сме направили в доклада. Освен това, считам, че сме подали много информация и за това какво сме установили по отношение на броя на грешките в отделните области. Ако вземем, например, 9.1 и 9.2, това са две таблици, ще видите, че там има много повече информация отколкото сме подавали преди, чисто в исторически план. И така, даваме много информация в тази глава и освен това сме обяснили как сме извършили извадката и тестването на извадката, което отговаря на международните стандарти. Um, благодаря. Благодаря и на комисаря Фигел. Аз съм работил с него много през последните пет години. И той е отличен професионалист по отношение на грижите за парите на европейските данакоплаци. А в момента аз имам проблем с спането и затова се запознах подробно с доклада на Сметната палата. В а, глава 9, която е доста обширна, не намерих нищо, в което да се казва, че извадките са направени напълно случайно. Или пък дали а, тези извадки се базират а, на това колко а, голяма е съответната институция. Знаем, че понякога по-малките организации имат по по-вече затруднения да организират такива посещения на Сметната палата. Тъй като не мога да спя, аз също разгледах е, и някои от старите доклади на палатата, особено някои след падането на комисията Сантер – Когато става дума за екс-анте контрола, в доклада на Вайсме се поставя значителен акцент. Знае, че това е един от многото фактори, с които трябва да се съобразява комисията и той е много важен. Може би трябва също да се завиши неговата значимост по отношение и на констатациите на палатата. Относно програмата за учене през целия живот, благодаря, че изпратихте на всички анексите. Благодаря сърдечно за това. Разгледах някои от цифрите, които се съдържат там и ме прави впечатление, че много от програмите биха могли да се финансират от националните власти, така или иначе. Дали сте проверили дали вашите средства не заместват средства, които можеха да бъдат изразходвани от националните бюджети. На второ място има много организации, които са включени организации като университети и други, но някои паневропейски организации, за тях е, има ли а, институция, която да извършва контрол? Например, за Европейската федерация, която се занимава с въпроси на заваряване и други. Аз не знаех изобщо, че съществува така, но тя действа при, а, с много юрисдикции. За европейското гражданство 1506 е в бюджета. Тук са включени сдруженията за побративяване на градове как се уверявате, че всичко това се струва, как правите оценка върху качеството на всички тези инициативи. И на последно място, като евроскептик, не мога да ни кажа още нещо. Много средства отиват за а, комуникационната политика, свързана с европейската интеграция, т.е. с пропагандата. Някои институции са много добри в организирането на различни програми, например за учене при целия живот, но не проявяват особена охота в прилагането на различни критерии, които се изискват от европейските институции, за да получат средства от тях. Затова се питам как стоят а, точно нещата. За да имат достъп до бюджетни средства, трябва ли да се спазват пак различните критерии или всички организации могат да кандидатстват? Мисля, че е добре по първия въпрос и сметната палата и комисията да се изкажат. Господин Монич. Yes, you, Благодаря, господин председател. Параграф 9.1.9 показва, че се изисква проверка на извадка от 150 плащания. Тоест, това е критерия. Така че се отчита и размера. По-големите плащания могат по-често да попаднат в извадката. При предишни дискусии някои споменаха 21% а, грешки. Не, това не е вярно. Това е частотата на грешките. Относно а, мащаба, т.е. населението, тук трябва да се внимава да не се бъркат нещата. 150 не е малка извадка. Изобщо дали е достатъчно представително. Ние разглеждаме какво е нивото на надежност и в този случай имаме достатъчно основание да считаме, че грешките са в рамките на 2 до 5%. Ако искате конкретна стойност, тогава вероятно ще се нуждаете от по-голяма извадка. Но за нашите цели считаме, че тази извадка е надежна. Относно методологията, която се прилага, аз съм бил тук, е, ние прекарахме часове в дискусия, аз предоставих информация, готов съм да направя това отново човек трябва да направи а, стъпка назад, а, за да види какво е направено. Понякога това е трудно. Считаме, че методологията ни позволява да постигнем представителни резултати. Затова аз с удоволствие бих седнал отделно с членове на комисията или с комисията като цяло, за да обясня какво правим. Разбира се, винаги може да се подобри нивото на доверие, но това струва пари, изисква повече ресурси, за да се направи по-задълбочен анализ. Може би комисията може да го направи, тъй като ние не сме тези, които управляваме средствата, ние само ги аудитираме. Считам, че тези, които ги управляват, трябва да направят така, че да имат достатъчна информация и когато има информация, има проблем, те да изискват възстановяване на средствата, ако се налага. Трябва да има по-висока степен на надежност. Но едва ли трябва да навлизаме в дискусия за методологията, тъй като така се връщаме непрекъснато към стари, разглеждани въпроси и това ни пречи да вървим напред. Благодаря ви. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Искам само да кажа, че подготвяйки се за нови програми, ние водим преговори, за да постигнем и консенсус и средствата, и това са преговори с бюджетните власти. Обикновено много внимаваме да не финансираме неща, които са отговорност на националните власти, а да подкрепяме чисти просто европейски мероприятия по един партньорски начин. Това включва и съфинансиране. Еразъм бе цитиран многократно. Част от приноса към програмите за мобилност е и национален. Той може да идва от университети или от други източници, така че ние винаги гледаме в своите програми да мобилизираме и други източници, така че да не се използват само нашите средства. Винаги има определени тавани на съфинансирането и това никога обаче не трябва да означава за изместване на отговорността. Или пък да плащаме за нещо, за което отговаря някой друг, дали ще е национален орган или регионален. Що се отнася до контрола, системата е добре установена. Всичко зависи от това, кой е партньорът. Що се отнася до европейски мрежи или паневропейски мерки или организации, както ги нарягахте, те имат седалище, колкото и паневропейските са. И има национална агенция, която е най-близко до нас като а, контрагент. Та тази агенция, в зависимост от седалището на съответната организация, е отговорна и Европейската комисия или пък изпълнителната агенция. Нашия подход е активен. Ние не чакаме проблемите да дойдат при нас, а означава, че ние отиваме адхок, сътрудничим си с съответната агенция. Тази агенция винаги има своя система за контрол и съответни отчети. И при подготовката на съответните действия има междинни отчети, както знаете, и накрая има и заключителен отчет на работата. Отговорност на националните органи е това, за което ме питате, особено агенциите и след това Европейската агенция или пък Изпълнителната агенция. Така нещо много деликатно. Тук споменахте тези организации като организации, които се занимават с пропаганда. Аз не би ги нарекал така. Тези, които са избрани в правните ни документи, трябва да кажа, че по гражданство имаме 9 организации, които са изброени съвсем конкретно като партньори. Имате списък, те са европейски органи, които се занимават с подаване на информация, научни изследвания, изследвания на европейските политики, като например Асоциацията Жан Моне или Организацията Робер Шуман, както изходни органи. Те са одобрени от Европейския парламент. Има и други, като например Европейското движение. Трябва да кажа, че вече няма за бъдеще да има съответно набелязване и затова казвам сега в отговор, че тези практики сега и тези от 2009 и от 2010, независимо дали са общи или не, ще трябва да се конкурират за подкрепа. Ето това ви обяснява и новия подход. Повече откритост, повече възможност за новоочредени организации. Но пък смятам, че са ни необходими и по-старите мрежи, които са ни познати, които са работили последните 10, 15, 20 години. А, и даваме възможност на всички да участват. Искам да подчертая това, което казахте в началото за сътрудничеството между нас. А, миналата година подписахме грант с спе... параолимпийските игри, защото искаме да подкрепяме хората, за да могат да участват те. Това са ценности необходими и за света, и за спорта. Мисля, че пара Олимпийските игри, които се проведаха скоро, те също ще искат а, средства и ако парламентът включи специално перо, ще работим и с такива организации. Но нашата роля е да създаваме възможности да бъдем справедливи, да работим открито и отворено, и да носим отговорност за начина си на работа. Значи нещо в програмата е одобрено експлицитно, има нещо, което е включено в а, повика за подаване на формуляри и има друго, което е свързано с годишния бюджет, парламента ще реши по него, но тенденцията в момента според мен е положителна и конструктивна. Така че нашата роля е да продължаваме да подобряваме, да отваряме системата, а ние показваме, че промяната е на място. Ако имате нужда от допълнителна информация, сигурен съм, че в приложенията има много информация. Вие поискахте тези приложения и те са на ваше разположение. Дори детайли можем да споменем за отделни мероприятия, които бяха одобрени. Прогрес лепите. Госпожа Гресле, благодаря. Искам да взема повод от това, което комисарът каза – и да го попитам какъв е ефекта или какви са ефектите от преработения бюджет по отношение на портфейлите. Той говори за упростяванията, за упростените процедури е, Искам да чуя по-подробно нещо по този въпрос. И вторият ми въпрос е свързан с административните разходи. Още миналата година бяхме попитали за административните разходи. Да, виждам, че тази година те са намаляли. Но искам да попитам комисар дали смята за възможно по-нататъчно снижаване на тези разходи, защото смятам, че 15,6 и 13,5% са едни високи административни разходи. Как мислите, господин комисар, ще има ли напредък в бъдеще? Освен това, има едно съобщение на Комисията за административните разходи и допустимия приемливия риск. Там нищо не се говори за културата, даже и при и в прегледа на разходите за упражняване на контрол. Защо е така? Също ме интересува защо обучението през целия живот вече не се посочва изрично, за разлика от миналата година. Мен, например, ме интересуват числата за тази програма обучение през целия живот що се отнася до фондовете за а, неправителствени организации и приложението, там писмените въпроси, бих искала да знам за коя година и в какъв размер се финансират оперативни разходи на тези неправителствени организации. Благодаря, господин председателю. Мисля, че финансовите разпоредби вече са доста по-зрели, по-лесни са за ползване и дава възможност на институциите да бъдат по-близко до хората, да бъдат по-прозрачни, по-гъвкави, но и да отговарят по-бързо на нуждите на Европа. Приветствам този нов подход от самото му начало. Когато навлязох в тази сфера, все още имаше доста смесени чувства от миналото. господин Итен Хари спомена 99-та и положението тогава, така че аз усетих нещата отвътре. Направихме много промени, много адаптации, виждате резултатите. особено що се отнася до подкрепата и вярата в този портфел. Образованието се цитира не само защото е важно, защото има повече доверие към тази сфера. Поискаха от мен да се занимая с образование и културата като нещо много чувствително и защото там може нещо сериозно да се направи. Тези сфери са изключително важни. Те не са маргинални. Те са свързани с други, независимо с кои, които и да изберете, всичките са свързани с тях. Да, що се нас на новата правна база и новите финансови разпоредби, това, което те ни позволиха е опростяване и като че ли това е най- ясното послание. Нашите формуляри за кандидатстване сега са по-простички, по-кратки. Освен това имаме нови структури за прилагане. Казах ви, че реорганизирахме националните агенции, направихме контактни точки в сферата на културата, направихме постоянни ръководства за програмите и затова много по-кратко време отнема оценяването на кандидатите за безвъзмезна помощ. Елиминирахме комитологията, което е възможно, разбира се, с помощта на парламента. По този начин съкръщаваме процеса, използваме общи суми и това е все по-нарастваща практика. Вече споменах, че все повече използваме решения на Европейската комисия, а не споразумения за безвъзмезна помощ, което съкръщава процедурата с дори понякога две седмици. Все повече подписваме многогодишни споразумения за партньорство по отношение на управлението на безвъзмезни схеми за помощ. И това е важно, защото правната основа всъщност вече ни дава възможност така да упростим процеса. В предходния си отговор казах, че фиксирането по години бе елиминирано или всъщност го елиминираме постепенно и това е част от принципа одобрен в началото на този мандат. Това е изключително полезно. Що се отнася до административните разходи? Може ли те да продължат да бъдат намалявани? Да, по принцип това е възможно. Това, което ни е необходимо, е по плавна работа на програмите. Те започнаха 2007 година и, както знаете, първата година е по-специална, може би малко по-трудна или поне е начало на приемственост, а пък приемствеността означава по-безпроблемна работа. По-нататъчни прегледи на програмите, когато може да се фокусираме върху слабости и недостатъци, и можем да извлечем полки от успехите, които сме постигнали, например, в сферата на обучението и най-вече програмата за учене през целия живот. Практиките от тази програма биха могли да бъдат прехвърлени в други тъй като имаме четири програми в този портфел. Гражданство, учене през целия живот, култура и младеж. Мисля, че ще има повече индивидуални грантове, особено в сферата на доброволната помощ. Това е много важно и в социален, и политически, и в економически, и чисто административен план. Харесва ми подхода с допустимия риск. Позицията на комисията от а, миналата година е обща, за нас, но това, което би трябвало да бъде напрямено е да се проведе един тристранен диалог между парламента, комисията и съвета, за да се види как разбираме този допустим риск и го включваме в съответните сфери. Проектите за мобилност имат по-низки административни разходи от другите ни по-големи проекти или конкретни програми и дейности, или тези, които се правят еднократно. Не зная дали ви казах, но едно от най-големите постижения в политически план последните 6 месеца е постигнато за съгласие между 27-те държави членки в съвета по образование. За това образователната мобилност или мобилността на младите хора – да стане правилото, а не да бъде считана за изключение, т.е. да се превърне в стандарт. Разбира се, ние сме далече от този момент, но 10-15 години това може да стане реалност. Мнозина през 87 бяха против програмата Еразъм, нямаше пари, нямаше правни разпоредби и ни питаха защо тогава и правите такива пилотни проекти. А сега пък всички казват, има нужда от по-голяма програма. С тази програма за мобилност се задвизи процеса от Болония. Говори се за модернизиране на университетите, от отваряне на университетите, междудисциплинарен подход. Не казвам, че разъм, е панацея, но е един инструмент, който дава възможност да направим системите си съвместими и дадем възможност не за туризъм, а за мобилност на гражданите, които имат квалификации. Що се отнася до неправителствените организации? Тук в този списък изключихме университети и училища. Останалите са включени, но не всички изброени организации са неправителствени или поне няма конкретна дефиниция на това какво е неправителствена организация. Така че, ако трябва да отговаряме по съвсем конкретни въпроси, свързани с конкретен бюджетен ред, разбира се, мога да ви отговоря и в писмен вид. Но няма никакви скрити, покрити неща при разпоредбите на програмата. Господин комисар, мисля, че госпожа Гресле иска да каже още нещо. Да, попитах за добавки за оперативни разходи или производствени разходи. Къде в тези програми е записано това? някоя от тези организации получава ли субсидии за своите оперативни или производствени разходи? Е, euh, В програмите, за които се говори, има два вида подпомагане финансово. Едното е финансово подпомагане на съвършено конкретни проекти или мерки, или другият начин финансово подпомагане за възникващи разходи. Естествено, че те трябва да отговарят на редица критерии, за да могат да бъдат субсидирани по този начин. Проектът трябва да има ясна европейска цел, трябва да се спазва определена правна база и тогава вече един определен процент от оперативните разходи на тези организации могат да бъдат поети но, както вече казах, зависи от крайната цел на програмата и също, както казах, това винаги става на конкурсен принцип госпожа Гресле. За нас е много интересно да знаем кои точно са тези организации, горе-долу какъв е процентът на, на субсидиите за оперативни разходи. Non, c'est tout à fait possible de donner pour les programmes. Е, това е напълно възможно за е, напълно възможно. Можем да ви посочим списъка на програмите с съответните проценти на финансово подпомагане на оперативните разходи. Но трябва да ви кажа, че става дума за едни много скромни суми, защото основно сумите се насочват за самите е, проекти. Ще получите писмен отговор. Uh, um, Аз не мога да се въздържа и да кажа някои неща, свързани с социалните науки. Както беше споменато, 150 всъщност е доста добра извадка. На следващо място е честотата, задължения на нашата комисия е да проверим дали се изразходват средствата за целите, за които са отпуснати по честен начин. Нека да дам един пример. Когато бяха осигурени помощи през 40-50-те години, Виена поиска от фонда Маршал да бъдат отпуснати средства за ремонт на операта. Отговорът беше, че тези средства не са за подобни цели. След това австрийците са кандидатствали е, за средства за електропреносната мрежа и са получили такива средства, въпреки че са ги изразходвали за ремонт на операта. Така че ние трябва да проверяваме е, по какъв начин точно се изразходват е, средствата, дали отговарят на целите, за които са отпуснати. Ако средствата отидат за някакви други цели, това трябва да бъде установено. не става дума само за работата на нашата комисия за бюджетен контрол, а за целия парламент, който трябва да проверява дали средствата, които отпускаме, отива за целите, за които те са предназначени или отиват за нещо съвършено различно. Благодаря ви. Нека да не се отклоняваме от темата на комисаря Фигел много са съществени бележките ви, но господин Камер, вие последен. Към последния въпрос искам да добавя нещо. Може би представителите на Сметната палата могат да отговорят дали имаме оценка реална оценка относно ефекта на изразходваните средства. Можем ли да докажем, че получателите получават по-добри възможности за работа, че тези средства подобряват производителността, ефективността и прочие. Аз не се съмнявам, че хората, които получават средствата, сигурно са удовлетворени, но въпросът ми е при тези разходи, както и други разходи на средства от Европейския съюз, какво получаваме на среща? Това са средства, които се вземат от държавите членки, от хората, които биха могли да ги използват по по-различен начин. Обеден съм, че повечето от Разходите от Европейския съюз могат да се използват по различен начин в държавите членки. Например, в моята страна не бихме си и помислили да използваме по този начин такива средства. И така, как правим преценка, какъв е ефекта от средствата, които се предоставят? Благодаря ви. Казват ми, че трябвало да говоря в другия микрофон, тъй като заседанието ни се предава по интернет. Има ли нещо да каже комисарят или главният докладчик? Ако не, приключваме с тази точка. Господин Фигел, заповядайте, ако искате. Да, господин председател. Може да добавим нещо към австрийския пример. Господин Бош е, един от е, привържениците на разширяването. Ние се познаваме вече от години преди присъединяването на моята страна към Европейския съюз. Европейският е, опит е много важен за бъдеще и дали става дума за план Маршал или нещо друго, искам да кажа, че Чехословакия през 1947 година изрази желание да се присъедини към плана Маршал. През февруари 1947 е, всичко се преобърна, имаше държавен преврат, след това, разбира се, Сталин решаваше какво ще се случва в неговата сфера на влияние. Моят отговор тук на този пример с финансирането на ремонт на операта или на електропреносната мрежа е, че в сферата на културата и образованието не става дума за инфраструктура, става дума за мобилност. Не искам да кажа, че всичко е прекрасно, но тук става дума за квалификацията, на, за образованието на хората, а, прехвърлимостта а, на квалификациите, използването на знанията в реалната економика, например също честването а, отдаването на почет на хората, които са пострадали от сталинизма и нацизма и прочие. Преди, преди 90-та година ние приемахме правила, които се базираха на очакването, че партньорите ще действат по честен начин. Нямаше съмнения трудностите в участието преди бяха причина за доста критики и отрицателни реакции към европейските програми. Не мога да кажа, че нещата са прекрасни сега, но сега ние имаме по-различен подход вече. И тук става дума за допустимост, за основни критерии, за контрол, за наблюдение, за оценка. И на последно място, но не по значение, относно въпроса свързан с ефикасността и еволюцията на програмите, ние ще направим междинна оценка. Това е покана да се фокусираме повече върху мобилността, към намаляването на разходите, на административните разходи в частност, да се направи оценка на цялостното въздействие. За нас това е един от най-важните въпроси тъй като това, което договаряме в някои по-широки сфери на политиката, които са национални, се подкрепят от програми. Ако считаме, че мобилността е нещо добро, интернационализацията на нашите университети, степени и дипломи, ние трябва да подкрепим тази цела чрез съответен инструмент – и такива са програмите, например в подкрепа на процеса от Болония. Сега имаме допълнителни средства за развитие на уменията, така че обучението през целия живот е от особена важност тук. Оценката на въздействието и цялостното въздействие на програмите за нас е нещо, което трябва да се прави. Аз вече говорих с господин Левенсън и Сметната палата мисли в голяма степен в тази посока. Трябва да се запази ефикасността, прозрачността на програмите, на условията за кандидатстване но същевременно трябва да държим сметка и за това какво се получава в резултат, какво се постига чрез прилагането на тези програми. И това е вече по-зрялата фаза на нашата дейност. Говорим повече за целите, отколкото за А, Б. Аз дойдох тук едва през 2004 и това мога да кажа за периода от тогава насам. Докладчика, ако иска нещо да каже, заповядайте. Господин председател, нямам никакви специфични въпроси. Всъщност искам да благодаря на господин комисар за изчерпателните и прецизни устни отговори, както и за обещаните писмени отговори. Благодаря и на представителите на Сметната палата. Тя е институция от съществено значение, свързана с нашата борба с проблемите, които имаме. И нека пак да се върна на тези извадки. Тези 21% очевидно се отнасят до броя на случаите, а не до техния обхват. В структурните фондове пък се говори за 11% и това е някакъв общ обем, обаче все пак тези проценти ми се струват доста високи. Да, разбирам, ние сме едва в началото на тази дискусия, включително и в връзка с приемливия риск от грешка. Благодаря господин Левисон, по изключение ви даваме последна дума. Искахте да кажете нещо. Благодаря ви. Бе ми зададе един въпрос за това дали сме направили одити, що се отнася до ефективността и така нататък. Мога да отговоря. Както казах в самото начало, това е един нов параграф, който е записан в годишния доклад на палатата. Имаме отделен отдел, който започна да се занимава с тези въпроси. Затова трябва да кажа, че сме започнали работа и правиме одит на изпълнението, но още нямаме конкретни резултати. Надявам се това да стане през 2009, така че да можем следващата година да ви докладваме. Освен това бих искал да кажа, че съм изключително удовлетворен, че тази нова глава би могла да даде на комисията по бюджета тема за разговор почти два часа. Явно това много ви интересува, особено вашата комисия по контрол на бюджета. Та... В края трябва да кажа, да, ние сме записали в одите своите заключения от Одите, Открили сме е, грешки, установихме, че има нужда от подобряване, що се отнася до контрола и надзора. Но, това, което се опитах всъщност да кажа, е, че оставам с впечатление, че след като разгледах отговорите на комисията, те са на правилен път, ако приложат а, препоръките на палатата и се надявам те да го направят. А когато го направят, ние ще извършим одит и до година ще се отчетем пред вас. Благодаря. Благодаря. Мисля, че с това наистина можем да приключим обсъждането по този, тази точка от дневния ред. Искам още веднъж да кажа нещо, което в началото не споменах достатъчно а, добре. А, именно този веб стриминг, това предаване по интернет всъщност е израз на нашата прозрачна политика. Цял свят може да ни гледа и слуша. Друг въпрос е кой ще го направи. А, не всяка държава членка дава тази прозрачност, така че съм много благодарен за тази дискусия и за всички изказвания. Благодаря, приключваме тази точка от дневния ред. Знам, че имаме един колега, който малко бърза, а ние имаме малко време. Така че въпросите, които имаме да обсъждаме с заместник-председателя Калас, колеги, ще помоля да продължим направо работата си, който ще излиза, нека да го направи тихо. Нека да сега да обсъдим точка 6 Европейска сметна палата относно управлението на помощите на ЕС за действията за държавно съхранение на зърнени храни. Нашия докладчик е Ян Мулдер. А, също и добре дошъл пред нас, сред нас на представителя на Сметната палата по този въпрос. А сега на кого да дадем думата? Господин Мулдер, искате ли я? Заповядайте. Благодаря, взимам думата независимо че считам, че първо съда може... А, извинете, платата трябваше да се изкаже. Аз трябва да бъда на заседание на посетители от Алде. В 5 часа трябва да взема думата пред тях. Те са представители на моята национална партия и затова бих искал да го направя. Радвам се, че мога да направя нещо за определен колега и да го облегча от неговото недоспиване. Защото тук имам един доклад на Сметната палата, който е сравнително оптимистичен. Той е свързан с публичното съхранение на зърнени храни или държавно съхранение на зърнени храни. От името на господин Итан Хари също. Докладът е оптимистичен и мога да споделя с вас заключенията. Комисията управлява добре а, това. Винаги има място за подобрение, разбира се. Палатата ще говори по този въпрос. Аз по принцип съм съгласен с заключенията на Сметната палата, а те са да вземаме предвид повече как по-лесно да вземаме преди по-високата цена на пазара, експортната цена, както и други начини. Това е описано в доклада. Там има пример с биоетанола, с който може би трябва да направим пилотен проект, ако комисията, разбира се, не гарантира, че това е необходимо всички инспекции, които правим и заключение, колко струва една инспекция и каква е стоеността на самата дейност. А, мисля, че като го направим, хората се убеждават, но че работата ни е добра. Но това, което е записано в доклада, е, че тук се говори за интервенцията като нещо, което е необходимо само за пазара. Но интервенцията може да е необходима и като стратегически инструмент – когато, например, има недостиг на енергия или в други моменти, е много важно да имаме резерв от зърнени култури в бъдеще. Не се налага да четем Библията, за да си изпълним за Йосиф и понякога е много необходимо да имаме такъв резерв, дори той да е малко така неудобен за джоба на дънакоплатеца, който трябва да го заплати. Извинявам се, но трябва да отида да взема думата и на другото заседание. Няма какво друго да кажа. Благодаря. Е, благодаря. С това преминаваме веднага към господин Алани Силе от Европейска сметна плата. Имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол. Искам да благодаря на господин Мулдер за положителните му бележки които са във връзка с направените от палатата препоръки. Бих искал да направя някои коментари по нашия доклад, свързан с управлението на помощите на Европейския съюз за държавно съхранение на зърнени храни. Този одит беше направен през 2007, когато имаше високи нива на зърнените запаси в резултат на разширяването от 2004, но от тогава положението се промени. И в момента ние нямаме съществени запаси от зърнени култури и дори имаше някои кризи в държави членки. Това, което направихме, е да направим оценка на помощта на Европейския съюз за съхранението на зърнени храни, за намаляването на разходите и максимализиране на приходите. Дали физическото съхранение на храните се осъществява добре и дали комисията прави така, че а, разходите да бъдат минимални. Установихме и това се съдържа в доклада, който съдържа и полезни препоръки констатирахме, че физическото съхранение и действията на комисията са удовлетворителни, но има сфери, в които може да се подобрят нещата. Например, е, продажбата е, на запазите е един такъв е, въпрос. Има загуба на приходи а, при а, продажба на високи цени на вътрешния пазар. Също има липса на гъвкавост и някои от запасите остават в складовете по-дълго, което води до допълнителни разходи. Причината е, че качеството и място, където се хранява продукта, не се вземат предвид средствата, които се възстановяват в държав... от държавите членки, водят до превишаване на разходите и до свръхкомпенсиране. Например, финансовите разходи и разходите за и оперативните разходи. На трето място също са начислени разходи за действия, които не са пряко свързани с съхранението на зелени култури. Също реализирането на пазара на по-низки цени в полза на индустрията за производство на биоетанол. Освен това е необходима по-голяма прозрачност. Палатата препоръчва да бъдат отчетени следните фактори, когато се прави оценка на реализацията качеството и физическото местоположение на продуктите. Да се приема по-високи котировки на вътрешния пазар от тези за износ при ниски цени. Патата също препоръчва, за да се подобри бюджетния процес – Разходите за дейности, които не са пряко свързани с интервенционното съхранение на зърнени култури, да отива за хора, които са най-уязвими или в подкрепа на биоетанола и тези действия трябва да бъдат по-прозрачни. Да се намали риска от свръхкомпенсиране. Комисията трябва да направи преоценка на стандартите и начина по който се изчислява възстановяването на направените разходи. Препоръките на палатата могат да окажат значителен ефект при значително покачване на зърнените запаси в бъдеще. Ние силно препоръчваме да бъдат реализирани нужните подобрения в най-скоро време. Основните констатации и заключения бяха съгласувани окончателно с комисията. По отношение на проверката на ОСП, комисията не поставя под въпрос важността на мерките за съхранение. Държавната интервенция трябва да се запази поне като предпазна мярка и да не се изключва а, запаси в средносрочен план. Господин председател, проектът доклада може да изглежда твърде технически за този, който го чете, но той съдържа важни а, препоръки и наблюдения. Би било относително лесно за комисията да приложи тези препоръки, в време, когато има ниски запати, запаси и, и да гарантира положителен ефект на цялостния процес. Благодаря ви. Благодаря за това въведение. Комисията има ли въпрос, изказване? Нека първо комисията. Брайан Грей. Благодаря. Замред земеделските експерти бях малко притеснени от това, че сменихте дневния ред. Изненадани сме, но първа реакция на доклада на палатата. Приветстваме положителните заключения на съвета, що се отнася до управлението на държавните складове за съхранение, както и приветстваме различните препоръки за подобряване на управлението на системата. Не сме съгласни с всички тях, разбира се, но благодарим за конструктивния подход на палатата по този много конкретен технически въпрос. За момента са почти нула запасите за първи път от цяло поколение, бих казал, но в ОСП комисията се вгледа в отделните механизми за интервенция и счита, че трябва да подсилим ролята на тези интервенции като един, един предпазен механизъм срещу ниските цени. Макар, че поддържаме механизма, който в момента е, но не е особено необходим, бихме искали да благодарим на господин Молдер за документа и да отговоря на част от въпросите, които са записани и в двата доклада. Що се нас за системата от търгове? Винаги е имало система от търгове, която да се прилага. И в контекста на ОСП се модифицира системата, но тези промени все още не са настъпили. Що се отнася до уточняване на механизмите за рефинансиране на намесата, особено когато говорим за покупко-продажба, палатата казва, че трябва да вземем предвид къде се намират запасите, техното качество, както и разносни, различни други фактори, когато изчисляваме а, разходите по пласмента. Но според нас това ще усложни допълнително изключително сложната тематика и затова е по-добре пласмента да се организира от държавите членки и да се остави в техни ръце. Например, ако имате ечемик с високо протеиново съдържание, това е много добре. Може да се използва за фураж и може веднага да се продаде на този пазар, но не може да се използва, да речем, пък и за бира и нейното производство. Така че всичко зависи от условията на продажбата. Как може да създадем стимули за държавите членки да намалят разходите си? момента сме удовлетворени от това, че ние а, е, реимбурсираме малко по-малко от първоначалните разходи, но правим една промяна в регламента, за да може да се затвори така теоретичния пропуск, който установи палатата. Така че реалните разходи да бъдат е, не е, основата, а конкретната ставка. Искате да стимулираме държавите членки да оптимизират срока, в който правят този плас, е, пласмент. Държавата членка решава. Извинете, не се решава от държавите членки, се решава от нас. Данните нотифицирани от държавите членки. Там правим проверки на административната информация и техните тези промени, които внасят държавите членки. Знае, че процесът е дълъг, и понякога не изпращат документите и ние имаме дълги дискусии с държавите членки, преди да бъдем удовлетворени от цифрите и чак тогава фиксираме разходите, които трябва да бъдат възстановени. Но, разбира се, можем да отидем и по места, за да верифицираме разходите, както и ни препоръчвате, ако сметнем за необходимо. Считаме, че Метода за изчисляване на запасяването не смятам, че сме прекалено щедри. Разбира се, че ще се вгледаме в различните методи за подобряване на методиката на изчисляване, но има определени количества, които отиват към резерва и това трябва да се има предвид. Господин Мулдър си тръгна, но той така или че предложи да се създаде резерв на зърнени култури. Това не се препоръчва от палатата, мисля, че е предложение на господин Мулдър. В ОСП и проверката на състоянието, наистина се смята, че интервенцията трябва да се запази като такъв механизъм, но не се смята, че трябва да има стратегически резерв на зърнени култури. И не мислим, че това ще бъде ефективен а, метод за намеса, да речем, ако има суша, когато ще се налага да се дава хранителна помощ, но това е повече въпрос на предвиждане в бъдеще на различни условия, когато евентуално би се наложило пускането на такава помощ, а не може чисто и просто да стоят огромни количества зърни култури като стратегически запас. Благодаря. Роди, пите. Ще бъда съвсем кратък, господин председател. Първо да благодаря на господин Милдър за важната работа, която е свършил, но искам да задам въпрос, който винаги съм задавал. Какъв статут има този документ? На страница 6 се казва коментар на Комисията за бюджетен контрол. Аз съм докладчик, но ние не сме гласували такъв коментар. Това са все предложения на господин Мулдър. Нашата комисия не Ораторът сам се прекъсна. Äh, Става въпрос за работен документ, който съдържа предложения и заключения, а вие сте главен докладчик, така че вие ще решите кое от този документ ще влезе в доклада за освобождаването и кое не. Това е статута на документа. Други желаят ли да се изкажат? Комисията се изказа, главният докладчик. Можем ли да смятаме за изчерпана тази точка от дневния ред? Смятаме. Преминаваме към следващата. Това е точка 15, която изтегляме напред към междуинституционално споразумение относно понятието допустим риск от грешка в програмите на общността. Симхала заместник председателя на Европейската комисия, сред нас и има думата. Господин председател, уважаеми евродепутати, дами и господа, в комисията ние сме особено доволни, че тази работа, която продължи вече 2-3 години, доведе до изготвянето на реален документ и това е реална стъпка напред към подобряване на системата за контрол. Радвам се, че съм тук, за да представя съобщението на комисията относно допустимия риск от грешки. Предполагам, че това е било интересно четиво за вас. Аз няма да навляза в техническите аспекти, а по-скоро искам да споделя защо правим това, въпреки очевидния риск да бъдем зле разбрани. Потенциала за неразбиране на намеренията ни са толкова големи, че ще започна като подчертая няколко неща за какво не е предназначена тази инициатива. На първо място ние, ние искаме да се установи допустимо ниво за измами. Не може да има такова ниво, тъй като ние следваме политика на нулева толерантност към измамите. Както ще чуете от комисаря Хюбнин утре, виждаме, че има значително увеличаване на цифрите така че този допустим риск той не означава да бъдем меки по отношение на грешките, а по-скоро да отчитаме наличието на такива грешки до момента, в който те показват, че нещата действително са зле и тогава трябва да бъде вдигнато червеното флагче и да се спре използването на средства в даден област или да се преосмислят правилата. Допустимия риск също изисква да се разгледат въпроси за системни пропуски това също не е извинение да не се получи положително становище по изпълнението на бюджета. Радвам се на успеха, който сме постигнали. През февруари комисията ще направи първа оценка на въздействието за пътната карта към положително становище и това ще намери отражение в нивата на грешки, установени от Сметната палата. Целта е да се подобри управлението на средствата от Европейския съюз. Това, което представям а, днес, а, цели а, подобряване на управлението. За структурните фондове ние казваме, че сегашният минимум 11% грешки могат да бъдат, може да бъде намалено това ниво чрез по-засилен контрол. Относно административните разходи, които са в моя ресор, може да се предложи и допустим риск, който е по-нисък от 2%. Така че ние не искаме да накараме никой да ни предоставя повече ресурси за контрол. При първите ни дискусии с държавите членки установихме, че някои са силно разтревожени и считат, че това е скрито искане за завишаване на разходите за контрол в държавите членки. Но както виждате от текста, ние сме доста реалистични в това отношение. Държавите членки имат 0,7% от общите обществени разходи по съвместни проекти. Ефективният контрол е някъде около 4% допустимост на грешките, но това ще доведе до разходи 680 милиона и дали е реалистично при сегашните обстоятелства да поискаме държавите членки да осигурят това допълнително финансиране. И така, допустимият риск от грешки не е отстъпка за държавите членки или за комисията. Става дума да се използва нужната въдица за съответния вид риба. След като бъде договорен допустимият риск от грешки, комисията и държавите членки трябва да се съобразяват с това ниво. Допустимият риск като концепция беше предложена още през 2003 от Сметната палата, така че те имат авторското право върху тази идея. Сега може би да се спра какво точно се предлага в съобщението. Ние ви даваме една иллюстрация за разходите за контрол и нивото на грешки, установено при проверките да се направи оценка на допълнителните разходи и да се види какво е финансовото влияние от грешките. Това е съвсем ясно и ние предлагаме най-упростеният най възможен модел. Ние установяваме кое е нивото на изравняване на разходите а, и ползите и какво трябва да бъде допустимото ниво от грешки. Прави се економически анализ, но все пак определенето на нивото от грешки е политическо решение. Там, където има висок репутационен риск, може да има и завишаване на разходите, така че решението е политическо. Ако за дадена а, сфера, ако се установи, че е нереалистично а, завишено администрирането на контрола, трябва да се а, приосмисни политическата целесообразност на тези разходи за да се достигне до нивото на уравновесяване на ползите и разходите. Искам да кажа също нещо за упростяването. Действително вярно е, че има сложни правила за допустимост в някои области, което води до високи степен на грешки. Разбира се, ако няма правила, ако няма критерии, няма да има и грешки, но ако искаме да постигнем конкретни цели, трябва да определим правилата за допустимост на нужното ниво. Например, в развитието на селските райони, там има строги критерии за опазване на околната среда, но ако прикаляваме, може да се стигне до обратен ефекта. Прекаленото упростяване ще изисква време. След като бъдат договорени мерките, допустимия риск от грешки ще бъде преразгледан. Междувременно, ние трябва да спазваме наличните правила. Гражданите на Европа очакват от нас да формулираме и изпълняваме определени политики. Както посочва Сметната палата, начина по който се раз, се отпускат милиони европейски средства в Европейския съюз, има риск от който идва от сферите, в които те ще бъдат изразходвани. Затова вземащите политически решения трябва да направят оценка на риска и е, трябва да са наясно, че някои грешки могат да бъдат коригирани едва след като бъдат установени. Работата на е, политиците е да предложат един подход, който да позволи да се стигне до нужните решения и за, за по-висока отчетност отговорност най-вече има комисията, затова съм убеден, че концепцията за допустим риск от грешки си струва. Трябва да проведем междуинституционален дебат между комисията, съвета, парламента и Сметната палата на базата на това съобщение. Комисията ще направи допълнителен анализ в последствие на допустимия риск в енергетиката, научните изследвания, външното развитие, разширяването и административните разходи. Благодаря ви за вниманието. Очаквам да чуя вашите коментари и да изслушам дебата. Благодаря. Благодаря, господин заместник председател. Сега веднага ще дам думата на нашия докладчик, господин Оди. Заповядайте. Господин председател, аз не знаех, че съм докладчик, честно ви казвам. Тази година господин Одиста докладчик. Добре, да ще гледам от положителната страна на въпроса. Искам да благодаря на господин Калас за предоставения документ. Смятам, че Европейския парламент, а и вие, господин председател, защото и вие участвахте, е, бяхте сред инициаторите да обсъждаме тази тема тук. И смятам, че наистина в светлината на освобождаването от отговорност това е тема, с която си струва да се занимаем. Ще бъда съвсем кратък на господин заместник председателя и на Сметната палата мога да кажа откровенно, че никак не съм сигурен, че концепцията за допустим риск от грешка е нещо чак толкова положително. Ние непрекъснато повтаряме, че се придържаме към международните стандарти за одит, към принципа на техническата проследимост – а ето, че аудиторът оценява риска. Ако вземем, например, доклада на Сметната палата и неговите заключения, не по отношение на декларацията за точност и надежност, а за аудитора по точка 4. Там се говори за възприемане на международните аудиторски стандарти, а изборът на самата процедура е по преценка на аудитора, който взема решение на базата на риска. Значи тук говорим за допустим риск. Има ли смисъл да възприемаме такава концепция? Да, политиците е, ще трябва да финансират такова нещо, гражданите няма да могат да го приемат все пак нека Сметната палата да излезе с становище, в което да има и разумни данни за съответните операции, които се аудитират. Смятам, че комисията естествено може да определи свой вътрешен допустим риск от грешка за своите си цели за своите органи. Да, комисията може да го направи, но съвсем не смятам, че е работа на политиците да се занимават с определянето на нивото на този риск. Мисля, че това беше чудесно въведение към изказването на Сметната палата. Um, Благодаря, господин председателю. Сметната в палата в момента обсъжда това съобщение, така че не мога да изразя позицията на Сметната палата като такава, но мога да изразя личното си становище по отношение на това съобщение. Считам, че дискусията варира най-вече около така наречения економически оптимум – това не е задължително допустимия риск. Има доста други неща, които трябва да се вземат предвид при установяване на допустимия риск от грешки. Нашето официално становище, публикувано преди няколко години, беше, че в крайна сметка политическите власти са тези, които трябва да е, вземат решение по този въпрос, а не ние да взимаме такова решение. Така че ще следваме дебата с голям интерес. Така или иначе обаче има определени резултати в това съобщение, които са значителни и са изключително важни. Бях изненадан от е, разходите за контрола е, по структурните фондове от 1,8 до 1,9%. Е, Преди година мислехме, че 3%, не от нашата работа, а това, което бе заявено тогава от комисията и аз мисля, че това като че ли е по-точната цифра. Когато се вгледам обаче в земеделието, виждаме, че там 4% цената на контрола. И след това гледаме какви са резултатите. А резултатите в земеделието са доста по-добри от резултатите по структурните фондове, които са доста проблематични. И за това моя конкретен отговор в този момент би бил, че повече трябва да се направи в сферата на структурните фондове. И това е позиция, която съм изразявала и в миналото, пред вашата комисията, когато сме дискутирали доклада на генералния директор. Когато се прочете, се вижда, че има много проблеми при управлението на тази сфера, така че повече неща трябва да се направят. Не зная дали Настоящите контролни механизми трябва да бъдат подобрени, що се отнасят от тяхната ефективност или пък трябва да се предприемат допълнителни мерки, това вече трябва да се разгледа. Що се отнася до замеделието ни е вече частта околна среда, там нещата не са много положителни, там цената на контролните механизми е 13%, което ми се вижда много висок процент, като се има предвид от резултатите, които получаваме от тази сфера. Така че аргумента би бил, може ли да се използват тези контролни механизми по подходящия начин, за да се постигнат желаните резултати. Това са част от елементите. Как се залага този економически оптимум? Предпочитам тази дума, отколкото фразата допустим риск от грешка. Това го има записано на а, схемите. От една страна се балансират а, разходите по контрол с а, разходите от ползите. А, Колегата каза, че ако има консенсус, то тогава може да се придвижим напред и с други сфери. Мисля обаче, че има една стъпка преди това и тази стъпка е да се укрепи информационната база за двете сфери, които се обсъждат. Тоест, има ли достатъчно информация, за да се установи економическата точка с достатъчна сигурност? Т.е. да имаме достатъчно увереност, е, че сумите, които се разглеждат, са достатъчно солидни, за да може да се вземе решение. Сега вие ме питахте при предишния доклад дали 150 е една добра извадка. Тук, в този случай, има две наблюдения, които се ползват, за да се опита да се установи някаква причинна връзка, което е изключително важно. Тоест, имаме нужда от повече информация. И наистина считам, че Европейската комисия а, всъщност предприема положителни крачки, защото се фокусира върху това. Ако искаме да управляваме фондовете ефикасно и правомерно, то тогава имаме нужда от информация за ефикасността на контролните механизми, за разходите по контрола и въздействието на контрола. Ето за това говорим всъщност. Така че до известна степен си мисля, че това е много добра отправна точка. И е важно за този дебат, но бих казал, че трябва да има по-голяма база данни. Разбира се, можете веднага да кажете, имаме проблеми с информацията от държавите членки, тя не е достатъчна и така нататък. Това може и да е вярно, разбира се. Има може би проблем в тази сфера, но това не е единствения източник на информация. Може би трябва да се опитаме да съберем информация посредством известни проучвания или извадки, за да определим по-добре доколко е риск от грешка подлежи на коригиране посредством контролни механизми. Инак би било проблематично да разглеждаме тези въпроси на базата на много ограничената информация, която има Европейската комисия. От една страна говорим за нивото на грешка, от една страна и Другата крайна точка е да речем всичко да бъде контролирано и имаме аритметично изчисление. Отново казвам, това е личното ми становище, а не е това на палатата, защото изчетах доклада и това е първата ми реакция. Хубаво е, че Европейската комисия разглежда а, тази сфера, има риск от грешка, но трябва да се положат усилия, за да има по-голяма точност на информацията, която да влиза в изчисление на допустимото ниво на грешка. Защото това е доста широка въпрос. Економическите разходи са много важни, разбира се, но комисията трябва да се вгледа и в по-общ мащаб. Много се зарадвах, че тук се говори за 3% намаление като идея. Говори се, че е възможно да се подобрят настоящите контролни механизми без допълнителни разходи. И тук се казва, че е възможно по структурните фондове, например, да се намали допустими риск от грешка с 3% без допълнителни разходи. По това това е отлично според мен и се надявам и в други сфери това да е възможно. Опростяването, разбира се, също работи по този начин, защото сега не говорим за крайното упростяване, да няма никакви контролни механизми, но да станат чисто и просто правилата по-ясни, по-ефикасни и по-малко бюрократични. Мисля си, че това ще означава и че може да се намали допустимото ниво на грешката, без да се увеличават разходите. И накрая всичко това ме води до следното заключение – Изключително важно е да се разгледа нивото на ефикасност на настоящите механизми за контрол. Считам, че ако ефикасността не е достатъчно висока, то тогава можем да бъдем принудени да заложим един допустим риск от грешка на едно ниво, което като че ли включва тази неефективност и я приема за нещо дадено. А, а доколкото разбрах от един Калас, това не е така. Но необходими са данни, пак го казвам. И трябва постоянно да се вглеждаме в това, за да видим какво е необходимото ниво. Отново казвам, това са лични коментари, защото съдът в момента разглежда подробно това съобщение. Благодаря. Благодаря. Благодаря за изложената гледна точка. Ние знаем колко е деликатна тази тема и за това смятам, че Сметната палата наистина заслужава благодарно за това, че изобщо се занима с този горещ картоф. Колегата Касака иска думата. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, queria felicitar a Comissão. Eh, Благодаря, господин председателю. Първо искам да поздравя Европейската комисия за висококачествения документ, както и за съпътстващия го работен документ. Навлезли сте в дълбочина и аз приветствам този подход. Четейки документа обаче, трябва да кажа, че има определени въпроси, които възникват. И първият от тях е този, който вече бе зададен от господин Оди. Оставам с впечатление, че поне така чета документа. И в случая говоря за дните, когато имаше господин Навал, който отиде в сметната палата в Каталония, но като че него го интересуваха тези неща. Но така ли, че той се върна в момента в Каталония, Parece-me que, eh, de acordo com o que eu conheço, que de facto o, o, o seu relator tem razão. Tá. оставам с впечатление, че докладчикът е прав. Поне доколкото аз разбирам. И това, което е пред нас, всъщност е едно становище, което трябва да се вземе от Сметната палата, а не от Европейската комисия. Разбира се, Европейската комисия си има а, вътрешни а, служби, които се занимават с одит, те могат да вземат становище, имат си а, съответен портфел, по който могат да вземат решения, но в този случай си мисля, че Сметната палата трябва да носи отговорността за такъв тип решение. Малко бях изненадан от а, тези 0,7%, що се отнася за структурните фондове. И се чудя дали не може да получим разбивка по региони и по държави, защото цифрите са доста изненадващи, според мен. Трябва ли да увеличим двойно своите усилия по одита поради това? Има два момента, които са много важни. Първо, процесът трябва да бъде напълно прозрачен. Аудиторите, разбира се, трябва да прилагат критериите, които са свикнали да прилагат, но важното според мен тук е да започнем с преките контакти с реалния живот, за да видим какъв е всъщност размера и ефекта от тези грешки. Разглеждам доклада на палатата и виждам, че има определени грешки, които са ясно описани, но не са ясно идентифицирани – не разбираме кой е направил грешката, в коя държава, в кой регион, в коя служба. Така че те са ясно описани, но наистина много ми се иска да разбера къде са се случили. Това е много важно. Трябва да говорим конкретно, за да имаме пълна прозрачност. Иначе и така си говорим просто теоретични постановки по отношение на грешки по принцип, а не да говорим за конкретните грешки, които са се случили някъде. Нещо друго много важно Не съм съгласен с подхода тук. И то е свързан с основния въпрос – упростяване. На четвърта страница от съобщението ще цитирам на английски. Complex rules and eligibility criteria are sometimes necessary to achieve targeted policy results whose benefits are considered valuable even if, if these may themselves render transactions prone to error. Uh, bom, ще é praticamente tudo o que И така, това всъщност включва всички документи на комисията за упростяването. Не мисля, че това е подходящия подход към проблема. Мисля, че основният проблем при упростяването е, е повечето законодатели на регионално, национално, на европейско ниво не разбират последствията от законотворческата си дейност. Например, определят, слагат определени правила за правоучастие и тогава обаче не вземат предвид грешките. Какво ниво на грешки може да се допуска, когато се вземат решения за правоучастие? А това е много важно, що се отнася до този механизъм. И това трябва да вземем предвид, когато определяме допустимия риск от грешка. Това бяха основните моменти, които исках да, които исках да спомена. Комисията, според мен, трябва да се фокусира върху тези два момента и по тях също ние трябва да говорим. Прогрес ли пита? Благодаря, господин председател. Искам и аз да благодаря на комисията за това чудесно съобщение, което чакахме толкова дълго. Мисля, че трябва да бъдем щастливи, че комисията излезе с това съобщение и че ни запознава с проблема, който е много по-дълбок от прости израз допустим риск от грешка. Намирам съобщението за много добро, но то е само едно начало. За това трябва да обсъдим нещата. Струва си да ги обсъдим. Прибързано ще бъде да се взема решението от сега, а и съм сигурна, че такова решение няма да бъде взето без нас. Това е най-малкото, което можем да очакваме. Така че и комисията, и а, сметната палата трябва да участват в един много сериозен дебат с нас. Сега първо трябва да установим доколко са надежни числата, върху които стъпва цялата тази конструкция. Но съм благодарна, че за съобщението, защото отдавна никой не ме беше учил на чиста математика. Но знаем много малко неща. Знаем за периода 2005-2007 година, а 2007-2013 не ни е много ясна. Така че много молим да се включат и данни за периода 2007-2013 година за, актуални, за текущите програми по същество, освен това, имам сериозни съмнения относно броя на държавите членки, защото така както е посочен той, всъщност няма нужда да правим каквото и да било. При контролни контролна цифра под 1%, мисля, че всичко е прекрасно. Обаче, бих искала да знам точно как се е стигнато до тези резултати. Аз получих сравнителни данни от региона, който представлявам и резултатите за там са доста по-различни. Освен това, искам да помоля Сметната палата да подложи на проверка данните. Това е най-малкото, което трябва да се направи преди да продължим дебата. А това, че трябва да го продължим е повече от ясно. Затова комисията трябва да запълни празнините. Комисарът Калас вече спомена а, нещата, които ни липсват, те непременно са ни необходими и то на базата на новата празна, правна основа. Господин комисар, вашето изброяване не фигурираше понятието култура. За това попитах и господин комисаря Фигел, защо културата не фигурира. Може би вие ще можете да ни кажете нещо по въпроса. Смятам, че е много важно да бъдат обхванати абсолютно всички области, в които се управляват финансови средства дошли като помощи. Мисля, че трябва да се вземат предвид всички области. Трябва да можем да оценим реално качеството на данните и това качество трябва да се повиши. Както каза колегата Касата, на базата на тези данни ще ни трябва класиране на разплащателните агенции, удостоверяващите агенции в държавите членки, за да се знае къде е точно проблема, защото ние а, раздаваме средства навсякъде, след това посочваме с пръст, а всъщност трябва да знаем къде става, къде какво става и то съвсем а, а, конкретно. И то на базата на контролни данни трябва да има така рейтинг на разплащателните агенции. Тук е също много важен въпрос за контрола върху разходите. Тук се правят допускания в това съобщение, в които аз се съмнявам. Защото на базата на наличните в момента, да, ние не можем да вземем решение. Комисията се опитва да строи стабилна сграда върху блатиста местност. Няма да стане така. Освен това бих попитала каква е връзката между величините и контр... качеството на контрола. Не мога да си представя, че всички държави членки имат еднакво високо качество на контрола. Комисията често е препоръчвала на едни държави да съблюдават едни разходи за контрола на други, други. Както виждате, все неясни моменти, които трябва да се изяснят. Смятам, че обсъждането на този въпрос трябва да продължи. Дискусия по въпроса е имало и в съвета. Интересно би било да знаем как съвета реагира на това съобщение. и мисля, че трябва да застанем рамо до рамо с комисията за продължаването на този дебат. Господин Хитън Херес. Аз приветствам това съобщение. Малко съжалявам, господин Калас, тъй като от моя опит зная, че политиците са много добри да насочват средства към програми, които са важни за гласоподавателите. Има обаче сложни процедури, които затрудняват достъпа до тях. Ние искаме също да се извършват проверки на получаващите средства. Ако бъдат установени проблеми, свързани а, с а, измами, ще трябва в такива случаи да се а, предприемат а, а, действия. Ние имаме обаче доста сложни програми и мисля, че повечето от присъстващите тук разбират. Знаем, че проверките за правилното изразходване на средства не е толкова забавно, колкото разпределянето на средства. Но тъй като имаме тук доста представители на а, сметната а, палата, трябва да а, кажем, че работата, а, която те вършат, понякога може да бъде доста отекчителна, за да се извършат а, проверките на нужното ниво. Всяка година а, ние освобождаваме комисията от отговорност, независимо дали има проблеми или не, но като британски политик мога да кажа, че трябва да бъде малко по-открити. Искам да видя цифри за предходните години, за да можем да направим сравнение дали има подобрения в работата на съответните отдели и не. Аз приветствам свършеното от комисията за това, че създаде система за предупреждение в случай на някакви проблеми. Винаги ще има хора като мен, които ще се заяждат с вас, защото не им харесва вашия подход. Аз не съм убеден от подхода, който се предлага. Не знам какво ще бъде отношението на съвета е, и също каква ще бъде реакцията и на сметната палата, когато трябва да се заеме с тези въпроси. Мисля, че повечето ще са доволни, ако имаме нужните цифри, които да ни позволява да направим сравнение, като също време държим сметка и за трудностите с които можем да се сблъскаме по пътя. Господин Грем. Да, за един стар економист е приятно да види тази оптимална точка. И аз съм напълно съгласен с подхода в теоретичен смисъл. Но има два проблема. ще е много а, трудно да се установят цифрите, съответните криви. Този проблем е решен в, известна, в известен смисъл. На второ място, опасността от това да се говори за а, допустимо ниво от а, грешки. Ако кажете на някой, че всичко ще бъде наред, ще се намалят грешките, опасността от Много хора обаче няма да ви разберат. Не знае как може да се процедира. Може би да кажем, че може междувременно да направим и други проверки. Това може да бъде и края на нечия кариера. Но ако кажем на хората, в която и да е система, че не ни е грижа какво се прави, това е престъпление. Така че мислили ли сте по този въпрос? Имате ли някакви идеи? Тя, е, си, е, колеги, но колеги... Колеги, както знаете, в миналото нашата комисия винаги много е държала, а това стана и сега е, обръж... е държала много да избегнем капана от 99-та година. Не искаме просто да преживеем още веднъж този момент. Комисията в комисията стана, и това е последствие от този страх, стана доста предпазлива по отношение на политиката си на разходите, което обаче не значи, че един бюджет в определени свои части части а, не трябва да бъде а, бюджет, който трябва да се похарчи все пак. Знаете, че между парламентаристите има а, обмен на информация. Ние сме най-близо до хората все пак. А, и искам да ви кажа, че има области в политиката, които просто са някакви празни думи за хората. Когато говорим с малки и средни предприятия, просто това са някакви а, празни думи без съдържание. Например, когато разговарям с представители на малки и средни предприятия в моята страна, аз ги съветвам да не участват в такива политики на Съюза. Не можем да харчим пари за неща, за които не съветваме собствените си избиратели. Още повече, че ние сме контролна комисия и нашата задача е да се занимаем с въпроса за допустимия риск от грешка. Затова съм много благодарен на Европейската сметна палата, която в съобщението си от 2004 година първа се занима с този деликатен въпрос. Пак повтарям, това е изключително горещ картоф. Не е лесно, но е правилно да се занимаем с това. Искам да благодаря и на господин Камас. При цялата критика, която беше отправена, и ви моля да се отнесете сериозно с нея, вие все пак преминахте един Рубикон. И това никак не е малко. Затова ние сме ваши критици, но и ваши приятели, господин Калас, и сме на ваша страна. Да, ние искаме да улесним изразходването на бюджета, да го направим по-ефективно по-ефективно и по-ефикасно. И в следващата точка от дневния ред, когато ще говорим за втория е, работен документ, преглед на бюджета, е, отново ще стане дума за допустимия риск, защото има оптимални економически стойности, които е, бяха засегнати от оратори до тук обаче има и риск относно репутацията. Какво значи това риск за репутацията? А, в крайна сметка решението е политическо и се взема от политици. Но, много ви моля, това става все пак а, с участието на експертните знания на Сметната палата. Но така или иначе, в крайна сметка се политиците вземат решенията. Ето, ще ви дам пример. Ако се загубят там 2-3 хиляди от средствата определени за асистент на даден депутат или някой комисар е попътувал малко повече и по-щедро е, е харчил пари с служебната си кола. Значи от към пари това не е много, но това е риск за репутацията. А от чисто економическа гледна точка е важна и международната политика, защото не бива да гледаме на нещата само от економическа гледна точка. Но има а, политически важни решения, пък при които, а, да речем, въпреки допустимия риск от грешка, трябва да похарчим, да изразходваме едни средства в даден кризисен район. Тъй, че наистина само мога да приветствам направеното до сега. Господин Боничи, чакаме вашия доклад. Не спирайте да работите, не се облягайте назад. Мисля, че и трите институции, които до сега сме работили, Сметната палата, Комисията и парламента, трябва да дадем малко зор на четвъртата институция. Това е съветът, който до ден днешен не е казал дума по въпросата. И че съм много благодарен на казаното от госпожа Гресле, и мисля, че Сметната палата и комисията ще могат да ни помогнат да отнесем тези въпроси до съвета. А числата, които се посочват в съобщението на комисията, ще трябва да се преобсъдят и преразгледат, защото ако излезе вярно това, което е записано 0,7-0,8%, то прощавайте, но няма да има извинения и за държавите членки, които през цялото време ни говореха, че просто издъхват под натиска на административното бреме, например по отношение на структурните фондове. Изведнъж Сметната палата излиза с числа, които придават съвсем друг привкус на нещата. Тъй, че госпожа Гресле е съвършено права. Мисля, че това са най-съществените моменти. Естествено, че трябва да има оточнения дали нещата ще са по региони, дали по държави членки. На нас това ни е все едно. Трети път казвам, картофа е горещ, но си струва да се занимаем конкретно с този въпрос, да се вгледаме малко по-сериозно в качеството на контрола в държавите членки. Извинявайте, ама ще е чудо, ако се окаже наистина еднакво качеството във всички държави членки. Мисля, че ни предстоят още няколко месеца. А, нека да използваме оставащите, оставащото време от мандата си и да продължим да работим по тази инициатива, за която благодаря на всички, които я подеха и а, подкрепиха, а ние като комисия, мога смело да го кажа, ще продължим да се занимаваме с този въпрос, дори и след изборите. Господин Калас, господин Боничи, желаете ли да кажете нещо заключително, господин Калас? Няколко бележки само. Първо искам да ви благодаря за вашия коментар, господин председателю. Ние сме съюзници Никога не съм се оплаквала от сътрудничеството между вашата комисия и работата на Европейската комисия. Поне откакто аз работя там. Имаме отлично сътрудничество и с Сметната палата. Какво каза господин Хитън Харес? Говореше за създаване на система от репери. Това е спорен въпрос, както казахте. Някои политици, някои представители на публичното мнение не обичат залагането на такива репери, защото е доста по-лесно така да се говори най-общо, а когато се стигне вече до тези репери, изведнъж а, си спомняме подробностите и поговорките, като например това, че малките камъчета могат да обърнат колата. Но това са подробности, и винаги може да се намери някой малък или по-голям камък. Сега, що се отнася до оптимума, да, вече имаме такъв. Не говорим само за економическия модел. Четири процента говорихме за структурните фондове, че трябва да бъде цифрата, може да бъдат и 5. А що се отнася до развитието на селските райони, от 8 на 5 бяха намалени. Така че Госпожа Креслер ме попита за други сфери. Ами първо взехме тези и е нужна много работа, за да се премине напред. Разбира се, че плана ни е да преминем към всички останали сфери. Мога само да кажа, и нещо за административните разходи. Искахме да се намали там допустимия риск, но цената за разходите, що се отнася до административните разходи, е доста висока. Не зная конкретната цифра, но наистина не е добре за репутацията да имаме там а, грешки там много по-силен би бил този риск за нашата репутация, отколкото в други сфери. Така че необходими са оценки и корекции, които да не са свързани само с економическия оптимум. Бих искал а, също така и да кажа нещо на госпожа Греслер и за надежността на цифрите. Разбира се, ние вече сме предприяли корективни действия там, където имаме подозрение около цифрите, но искам да кажа, че трябва да се постигне съгласие по метода. Да се постигне съгласие с парламента, с съвета, с нас и с сметната палата по метода – и чак тогава може да се доизчистват цифрите, защото това е огромна работа, която ни предстои. Деликатният въпрос е кой в крайна сметка ще определи цифрите и точния допустим риск, който е над економическия оптимум по своето съдържание. Някои казват, че това са аудиторите, други казват, че това трябва да е политическо решение е в крайна сметка последен и аудитирания обект, защото можем да предложим своите изчисления, но решението в крайна сметка трябва да бъде междуинституционално. Много ви благодаря за ясната подкрепа към нашия подход, който е свързан с конкретизация на описанието на въпросите свързани с освобождаване от отговорност и одит. Очаквам с нетърпение работата ни напред. Постоянно се занимаваме с дребните въпроси последните 7 години в комисията по тази тема. Но това е правилният подход. Много се радвам, че имаме такава дискусия. Благодаря. От страна на Сметната палата има ли още нещо? А, много ни се ще да ви чуем мнението и становището. Както казах, Сметната палата е в процес на разглеждане на това съобщение. Искам да кажа, че това е много добро развитие. Комисията излезе с документ, който се опита, опитва да разгледа обективно редица въпроси. Това, което казах по-рано, е, че за съжаление комисията беше ограничена в определени рамки относно информацията, с която разполага. Може би това, което трябва да се направи е да видим дали информационната база може да се подобри, защото в крайна сметка не става дума само за аудитиране на тази информация, но тази информация да е достатъчно съществена, за да може да бъде важна съставна част на, в дебата. Затова считам, че трябва да се направи нещо повече в това отношение. Радвам се обаче, че водим този дебат, тъй като концепцията за допустими риск от грешки съществува от години – и а, сега получаваме допълнителна информация, която преди не съществуваше и която ни позволява да проведем един конструктивен дебат в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря. Мисля, че ще продължим да се занимаваме с въпроса и това е основното послание от днешното ни обсъждане. Можем ли да преминем към последната за днес точка от дневния ред? Това е точка пета. Има и нещо спешно. Нека да остане господин заместник председателя, защото в следващия доклад допустимия риск от грешка също ще изиграе роля. Говорим по точка пета междинен преглед на финансовата рамка за 2007 и 2013 година. Мисля, че сравнително бързо ще се справим с е, този въпрос. Знаете, че имаме два работни документа по тази тема и сме ви ги представили. Ähm, Sie haben das, äh, wir haben das, äh, äh, hier ist federführend natürlich der... Тук, э, разбира се, е важна е комисията по бюджета. За нас като контролна комисия е, по-важ, е важно следното, защото имаше хора, които а, се питаха какво общо имаме във въпроса. Мисля, че беше най-важното да а, ясно да заявим, че трябва да играем роля в това отношение за междинния преглед на финансовата рамка за този период. Виждате, че предложенията, които съм направил, са сведени само до няколко точки wir begrüßen das und äh, wir fordern die Kommission auf, verschiedene Optionen vorzustellen. Е, и дано водещата комисия да възприеме тези наши предложения. Е, нека да се оговорим така и тук сме благодарни на Сметната палата. За в бъдеще, ако искаме ако има за в бъдеще политика, която в продължение на години не постига целите си, то е ясно, че тя се нуждае от дълбока реформа или дори може да бъде подставена под съмнение и отменена. В нашето становище ние, разбира се, подкрепяме искането за национални декларации за управление като начин за подобряване на националната отчетност и смятаме, че в връзка с съвместното управление на средства Можем да постигнем напредък само ако имаме нещо като европейски лиценз за съответните разплащателни агенции, които се занимават с тези средства. Трябва да се въведе такъв европейски лиценз. Това бяха няколко основни моменти, които се надяваме бюджетната комисия да възприеме от нас, а сега съм любопитен да чуя вашите реакции. Има е, uh, Срокът за предложения за изменение е 27 януари на обяд. Кой желая думата? Никой не я желая. Господин Грей, заповядай. Да, за мен е удоволствие да кажа няколко думи по тези интересни идеи, които изложихте. Механизма за извършване на междинния прегънт е, е важен въпрос, свързан с реформата на бюджета. Във вашето проекто становище се съдържат конкретни предложения. Вие искате да има нужния баланс между финансовия одит и одита за изпълнението. Финансовия одит е свързан с законността и правомерността, който имат пряко отношение в работата на комисията. И това е нещо, което правим, инвестираме много в работата в това отношение. Относно одитите на изпълнението, не знаем какво точно се цели с това предложение, тъй като във всички сфери на политиката ние извършваме средносрочни оценки, последващи оценки и сравняваме постигнатото с поставените цели в всяка сфера на политиката, всяка програма или проекта. И така процедираме а, в извършването на оценки в рамките на сега съществуващия финансов регламент. Вие предлагате комисията да кредитира националните агенции. Ние това го правим по отношение на косвеното управление, относно съвместното управление. Това ще бъде твърде сложна задача и би забавило изпълнението на програмите. За това държавите членки трябва да свършат работата по акредитирането на агенциите. да одобрят системите, които ще бъдат прилагани. Относно националните декларации, ние водим този дебат вече многократно. Член 53 от финансовия регламент визира тези въпроси и ние изискваме държавите членки да го спазват. Една от държавите членки не спази това изискване и беше заведено дело срещу нея. Ние направихме изменения в основните насоки за структурните фондове, за да дадем насоки за Обединеното кралство, Холандия, Дания и Швеция относно формулирането на националните декларации и основата върху която те трябва да се формират. Ако не може да се осъществи нужната отчетност за дадена сфера, тази политическа област трябва да бъде изоставена и да се спре финансирането. Това е друго предложение. Ние действително подобрихме много начина по който се а, изпълняват политиките, например, свързани с а, производството на, на памук, на, на лен, на конопи, прочие. Така че ние извършваме промени в политиките, за да подобрим отчетността. Господин Фигел по-рано каза, какво се прави в сферата на образованието и културата, за да се постигне пълна отчетност. Току-що се обсъждаше въпроса за допустимият риск от грешка. Това е всичко, което имах да кажа по средносрочния преглед. Благодаря ви. Благодаря. Ако нямате други бележки, ако искате да внесете приложение за изменение, срокът е 27 на обед. Тогава приключваме тази точка, приключваме и работата си по дневния ред за днес. Както казах в началото, дебатът по доклада Деблазио ще бъде през февруари и се обръщам към господата от политическите групи, че утре започваме в 9 часа с две гласувания. Сега благодаря за ефективното сътрудничество през днешния следобед. Закривам днешното заседание. Ще се видим утре в 9. Ех, майка ти стая.